Okay. Good morning, uh, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Добре дошли на заседанието на Интерпарламентарния комитет. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи е домакин. Ще се занимаем с изпълнението на пакета за защита на данните. Радвам се, че сте тук. Добре дошли. Заповядайте, седнете. Може да използвате превод. Просто трябва да си сложите слушалки и да преминете на канала, който ви е нужен, за да ни слушате. Dear colleagues, dear members of National Parliament, Уважаеми колеги, членове на национални парламенти, е, уважаеми гости и оратори, за мен е удоволствие като докладчик по реглам... общия регламент защита на данните да открия това заседание за изпълнението на пакета за защита на данните в навечерието на това също изпълнение. Добре дошли на това важно заседание на Интерпарламентарния комитет. Имаме 35 депутата от национални парламенти или камери, които идват от 17 държави членки, както и една държава от економическата, Европейската економическа зона Норвегия. За мен това показва големия интерес на националните парламенти към тази тема. На 27 април 2016 година Европейски парламент и съвета приеха регламент 679 от 2016 година, което е общия регламент за защита на данните и директива 680 от 2016 година, която е директива относно защита на физическите данни във връзка с обработването на личните данни от компетентни органи. Тези два инструмента са голяма крачка напред в рамката за защита на данните в Европейския съюз, за да имаме една рамка, която да е модерна, силна и последователна. Този нов пакет е, всъщност прави така, че правната рамка да отговаря на Лисабонския договор. Модернизира същата, за да вземе предвид развитието на ИКТ, развитието на новите технологии, глобализацията и предизвикателствата, които представляват тероризма и престъпността. Новият закон за защита на данните в Европейския съюз създава една модерна, силна законодателна рамка, за политиките на Съюза, който укрепва правата на отделните физически лица, що се отнася до защита на техните данни. От една страна, същия този регламент залага еднообразни правила за еднообразно им прилагане за всички граждани и дружества. Това ще доведе до еднообразна защита на отделните физически лица, както и равни условия за всички. От друга страна се залага хармонизина на рамката за обработка на личните данни от страна на компетентни органи за целите предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпление. Обработката на личните данни за цели различни от правоохранителните такива, се а, е, разписва в общия регламент. Тук регламента започва да се прилага на 25 май, по директивата а, е, за правоохранителните органи а, е, се прилага от 6 май като държавите членки имат две години. Националните парламенти участваха много активно последните две години при прилагането на национално законодателство, което да изпълнява този пакет. Заради важната си роля в този процес, те са в една уникална позиция за това и ще споделят своя опит по изпълнението на този пакет днес независимо от дългия преходен период, който бе даден на държавите членки, е притеснително, че имаше държави членки, които не можаха да изпълнят крайния срок 25 май, съответно и 6 май за двата инструмента, което ще създаде проблеми, свързани с защитата на основните права, свързани с данните. Ще имаме четири сесии днес. Е, въздействието върху частния сектор, институционални аспекти, включително технологическото новаторство, въздействието на общия регламент и прилагането на директивата за правоохранителните органи. Всички наши оратори участват в този процес, е, от различни страни могат да го разглеждат. Що се отнася до езиковия режим, както казах и в началото, има превод на всички официални езици на Съюза, с изключение на ирландски. Преди да започнем това заседание, искам да ви припомня как ще работим. Ще давам думата на двама депутати от национални парламенти и след това един член на Европейския парламент, докато не свърши списъка от желащите да се изказват. Националните депутати, които искат да се изкажат, трябва да попълнят съответните формуляри, с които могат да поискат думата мисля, че те са пред вас, разполагате с тях. Трябва да запишете в коя сесия искате да се изкажете и да дадете същия този формуляр на секретарията, то е на мен. Ще създадем а, лист или списък с ораторите, като те ще бъдат подредени по реда, по който сме ги получили. Депутатите знаят как да искат думата по начина, по който се иска думата в Европейския парламент. В зависимост от броя на хората, които искат да се изкажат, може да се наложи да огранича времето, за което може да се изкажете. Обикновено в Европейския парламент се говори по две минути. И накрая искам да ви припомня, че ще има обяд на третия етаж на тази сграда, след като приключи втората сесия. И така, че тези встъпителни думи искам да кажа, че преди влизането в сила на общия регламент за защита на данните е ясно, че като европейци не само искаме да защитим своите данни и данните на потребителите по-добре, отколкото преди, но така залагаме и един световен стандарт защита на данните. Много ще последват нашия пример. Много държави вече се опитат, опитват или вече са приели сходни разпоредби. И така, ще започна с първата сесия. Става дума за прилагането на общи регламент защита на данните и институционалните аспекти за мен е чест да приветствам тук до мен госпожа Андрея Елинек. Тя е ръководител на органа за защита на данните в Австрия и току-що е избран председател на работна група по член 29, която ще се превърне в съвет за защита на данните съвсем скоро. До нея е госпожа Картаржина Жимелевич, от Паноптика и заместник председател на Европейската инициатива за цифрови права. А до нея пък е госпожа Кристин Хенион, която е депутат от Френския парламент. Благодаря ви, че сте тук до мен и сега давам думата на госпожа Елинек за 10 минути. Ще изслушаме с удоволствие. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добро утро. Много благодаря за поканата. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, няма да ви губя времето с празни приказки. В следващите 10 минути искам да ви заведа в света на един малък компетентен орган в областта на защитата на данните – Както каза председателят, преди повече от две години е, регламентът влезе в е, сила. Но не само предприятията имаха цели две години време да се подготвят да спазват изискванията, а и компетентните органи. Започвам с най-важното, което беше направено в Австрия. Миналата година разиграхме няколко варианта. Първо, изпробвахме международния механизъм за обслужване на едно гише възоснова на фиктивни казуси с реални фирми. Работихме заедно с унгарския и люксембургския орган за защита на данните и установихме, че има голяма разлика да коментираш разпоредби и да ги прилагаш. Това беше много важно за нас като упражнение, което ще ни помогне на 25 май да започнем да прилагаме на практика международните механизми за обслужване на едно гише съвместно с другите органи. Естествено, че втората стъпка беше адаптирането на нашия закон за защита на данните. Промените ще влязат в сила на 25 май. Също колегите бяха обучени. Още от две години започнахме подготовката на всички юристи и ги е, е, под формата на това, че един юрист се запознава с една от главите на основния регламент и запознава останалите с нея. Разбира се, че разработихме и процедурни правила на национално ниво, подготвихме веб страницата, която ще влезе в сила на 25 май с адаптирани национални формуляри. Тоест, свършили сме доста работа. На следващо място подготвихме така наречения бял списък, който за Австрия вече е приключил и ще бъде обнародван. Знаете, това е списъкът, според който националните органи по защита на данните определят, че няма да има необходимост от оценка на въздействието вследствие на обработката на личните данни. По-нататък, австрийският парламент още през юли 2017 година прие закона за а, изменение на закона за защита на данните, кое, който закон също ще влезе в сила от 25 май и съответно сме обучили нашите служители. Разбира се, че няма да крия от вас какво възнамеряваме да правим в бъдеще. Пред нас стоят много задачи. Не само фирмите имат своите задачи, ние също. Има едни бели полета, а, и те представляват задачите, които ще имаме от а, встъпването в сила нататък. Първо, а, обработка на обжалвания и индивидуални консултации, подготовка на документация за налагане на правата на засегнатите а, лица всичко онова, което е обозначено в сиво, са новите и допълнителни задачи, които ще трябва да изпълняваме. Тоест, ние като а, компетентен орган ще имаме много работа, много нови задачи. Надяваме се да сме добре подготвени. Една от важните задачи ще бъде тясното сътрудничество с другите компетентни органи в Европа по отношение на обслужването на едно гише. Много е хубаво че а, жалбоподателите няма нужда да пътуват из Европа и да се обръщат към отделните компетентни органи. Ние ще го правим заради тях. Не само националните органи се подготвиха за влизането в сила на основния регламент. Имаме и работна група по член 29, която се подготви не само себе си, но и разработи насоки за фирмите. До тук те са 14 за оценка на въздействието, за преносимост на данните, за задачите на компетентните, е, на, на, на служителите по защита на данните. Всичко това вие можете да прочетете на страницата в интернет на групата по член 29. Всичките тези документи вече ги имаме на немски и на английски език, наред с редица други документи. друго, което беше направено през последните две години в работната група по член 29 подготвихме секретарията по защита на данните. Знаете, това е звеното, което ще подкрепя Европейския съвет за защита на данните в изпълнението на неговите задачи. И както знаете, че, както знаете, този борт, този съвет ще бъде нов независим орган на Европейския съюз, който ще има правомощията да взема решения в рамките на компетентни органи по защита на данните обменихме и опит и информация по отношение на въвеждането на механизма за обслужване на едно гише. Казах още в началото, че имаше много тясно сътрудничество между органите по защита на данните. Срещахме се не само на пленарни заседания, но и през годините в ефективни подгрупи за подготовка на влизането в сила на регламента. Борда по защита на данните, който ще получава подкрепата на секретарията, ще работи с, много тясно с ETPS, за което сме много благодарни като разбира се ще спазва а, раз, препоръките и разпорежданията на, на председателя на борда или съвета. Какво можем да направим по-нататък като съвет? Можем да бъдем не само консултативен орган, а и да налагаме решения с задължителна сила. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че спазих времето и смятам, че после ще обсъдим този, тези въпроси. Благодаря ви. Чудесно се справяме с времето на момента. Много благодаря. Следващият оратор е госпожа Шимиелевич Катържина. Заповядайте, имате 10 минути. Благодаря ви, че ме поканихте днес. За мен е удоволствие да говоря пред Европейския парламент, особено по тема, която ми е толкова близко. Като юрист, е, като правозащитник си спомням всички тези изменения. Много се радвам, че общия регламент вече е действителност, т.е. след две седмици той вече ще бъде факт. Искам да направя сега един общ преглед на това, как гледат на този регламент гражданите. Те трябваше да бъдат в сърцевината на този нов регламент, не само като се укрепят съществуващите им права и се предоставят нови такива, а и като се подобри всъщност възползването от тези права за тези 10 минути ще разкажа докъде сме стигнали две седмици преди <clears throat> началото. Ще се съсредоточа върху три основни аспекта. Първо, предпазни механизми, които трябваше да увеличат прозрачността на обработката на данните и по-голям контрол на отделните физически лица върху техните данни. На второ място, механизми за съдебна защита и на трето място бъдещето а, на електронното, електронните лични данни, нещо, което в момента отсъства. И така, на първо място, смятам, че има напредък в този регламент в сравнение с предишната, предишната ситуация. Каталогът от информация, който ще бъде предоставен на лицата, е по-изчерпателен като отделни лица ще бъдем информирани, като например за източниците от данни, трети лица, е, с които се споделят нашите данни, видовете и категории данни, които се събират за нас или наличието на профил за нас. Това ще доведе до напредък, особено в смисъла на рекламата и онлайн услугите. Особено при рекламите нямат достатъчна прозрачност. Видяхме го и при Фейсбук. Има сериозни политически безпокойства, свързани с развитието на тази индустрия. Гражданите сега ще имат възможност да разберат как се използват техните данни от тези трети страни, които са зад колисите. Още нещо правото да получиш копия от собствените си данни. Смятам, че това ще бъде също изключително важно в рамките на конкуренцията. Има обаче и предизвикателства, според мен, при възползването от тези права, що се отнася до прозрачността най-вече. Обедена съм, че ще има съдебни дела, свързани с разбирането на създаването на профили и автоматично вземане на решения. Много дружества, които се занимават с така нареченото общо профилиране, т.е. всякакви е, видове предвиждания на поведение на базата на лични характеристики, без вземане на обвързващи решения не е ясно как ще се прилагат разпоредбите за прозрачност и дали ще е достатъчно дружествата просто да казват да, прави се профил за вас, или ще има механизми за това да искаме повече или по-смислена информация. Това е първото. И смятам, че тук ще има правни спорове. Казвам го като юрист и правозащитник. Следващото голямо предизвикателство ще е да се, разбере, да се разбере логиката на профилирането, която стои зад автоматичното вземане на решение. Например, взима се решение, като например Фейсбук, който ви предоставя определени новини. Тези новини и техния подбор зависи от автоматично вземане на решение. И ако решим, че логиката за тези решения трябва да бъде оповестена, как това да се приложи към сложните алгоритми, посредством които машините учат и които не могат да бъдат разписани на една екселска страница. Това са много сложни и къте системи и процеси. Много трудно ще можем да прилагаме новия закон към тях. Преносимостта на данните. В 29 член, всъщност извинете, в указанията дадени от работната група по член 29 се вижда разликата между данните, които се генерират от ползването на услуга и онези, за които се предполага, т.е. които са създадени от дружеството, което предлага услугата. Това е трета категория данни, която може би е най-проблемната за хората. И там не можем нищо да направим. Работната група по член 29 ясно го казва. Не казвам, че съм против, но се безпокоя за преносимостта на данните и как това ще е от полза а, на субектите на данните. Това ще бъдат предизвикателства и ще има оспорвания. Надявам се да можем да укрепим правата на гражданите, а не да ги отслабим. Процедури за съдебна защита. Тук също смятам, че има много победи. На първо място приложимостта и полето на прилагане. Чудесно е, че ще се прилага този регламент към всички дружества, които обработват данни на наши граждани, независимо къде се намират те. Важно е, че ще има механизми, като борда защита на данните, които ще пречат на избиране на най-изгоден най-изгодно място за подаване на искове. Удовлетворена съм от това. Радвам се също, че гражданите ще могат пряко да се обръщат е, към гражданско... гражданските съдилища. Тези процедури, които са добре изготвени на ниве... регламент, ще зависят на практика от това, колко компетентно работят, колко добре финансирани са националните институции. И това е предизвикателство, което не може да бъде разрешено тук. Но ние като граждани, като правозащитници, които работим по места, виждаме този проблем. Когато мисля за първите дела, които ще се заведат към този регламент, вече започвам да се питам кой е правилният форум, защото в Полша, ако сега заведем дело, ще трябва да чакаме две години средно за да има някакъв резултат. Ако отидем в гражданското съдилище, мисля, че няма да бъдем разбрани, защото за повечето съдии този регламент е съвсем нов, както и за индустрията. Тоест ще има такова предизвикателство, което правно не може да бъде преодоляно. Но е важно да се извършва мониторинг върху това, как тези институции ще работят и как ще тълкуват новия закон. Последното а, за съдебна защита е свързано с 80 ти член на регламента, алинея 2. Механизъм за НПО за защита на лични данни. Голямата част от държавите членки решиха да не прилагат този член и не са създали процедури които да дават възможност НПО да защитават социални интереси, без да представляват конкретно лице. Чувам един и същ коментар. Защо не се прилага този член 80 или е втора? То е, за да се избегне с злоупотреба с този е, механизъм и да не се завеждат много дела. Но очаквам точно обратното. Без прилагането на този механизъм пак ще има много дела срещу конкретни дружества, където има компенсация. В този член също може да се защитават дела които са заведени по принцип, без конкретно да се действа срещу някое дружество и да се иска финансово обещетение. Искам това да го кажа, защото смятам, че този механизъм трябва да бъде задействан в Польша. За съжаление, няма да има такова нещо. Това поне за сега е ясно. И Накрая ще има едно голямо предизвикателство, свързано с регламента за електронните лични данни. Много се забавят там нещата или електронното право на личен живот, поради лобистка дейност срещу регламента. Смятам, че по-настоящем ще е по-добре да се изчака с регламента, да се види какви са резултатите от неговото изпълнение, преди да предприемем следващата стъпка към този регламент и privacy. Защото ако го приемем сега, а, при такъв лобиски натиск, ще се направят много изключения, ще се направят празнини вътре в него, за да се отговори а, на безпокойства на промишлеността така бих посъветвала аз да се изчака, преди да се стигне до следващата стъпка. Благодаря. Thank you very much. And, uh... Благодаря ви много. Третият ни оратор е госпожа Кристин Енио. Тя ще ни информира за приспособяването на френското право към регламента за защита на данните. Имате 10 минути. Господин председател, дами и господа депутати. За мен е чест да говоря по тази важна тема. След няколко месеца, след няколко дена, регламентът, договарян години, ще влезе в сила. Целта беше да имаме общи стандарти в тази област и в световен план да се гарантира свободата в един доста цифровизиран свят. Необходимо е да се обръща особено внимание на свободата на е, лицата и на защитата на техните лични данни в интернет. Това е важно и за разработването и развитието на предприятията в вътрешния пазар. Няма да навлиза в подробности по текста, който, го, който познавате добре, но ще говоря за транспонирането му във Франция и ще говоря за елементите, по които трябва да продължим да сме бдителни. Регламентът е хибриден текст, оставя 50, е, повече от 50 възможности за е, различно прилагане от държавите членки. Избран е регламент, за да няма прекалено големи различия, е, за да се избегне изкривяването на конкуренцията, което би могло да попречи на компетентните органи да си вършат работата ефективно във Франция се използват минимално тези възможности за маневриране и целта е да има възможно най-добра европейска хармонизация. Иска да подчертая, искам да подчертая желанието във Франция да се а, позволят групови съдебни дела, така както е записано в член 80, алинея 1 във френското право до тук не се позволяваха а, а, е, е, такива дела. Националните органи за защитата на данните ще си сътрудничат. Е, Франция е първата европейска държава, която а, през 1978 година създава специална институция за защита на личните данни, известна под съкрещението CNIL Национална комисия за защита на, информацията и свободите. Когато става дума за трансгранично прехвърляне на лични данни, трябва да има гаранция и потвърждение от съответния администратор. Трябва да се провеждат мерки за контрол независимо от това, кой обработва данните. Всички компетентни органи следва да обменят информация и добра практика и да вземат решения чрез консенсус. Френското право предвижда адаптирането на националната правна рамка към новите възможности за сътрудничество на европейския континент членовете и агентите на друг, и представителите на, на властите на други държави имат право да контролират приемането на данни. Важни са тези нови форми за сътрудничество и трябва да имаме предвид, че работим заедно е, срещу лица извън територията на Европейския съюз. Новата е, Европейска комисия за защита на личните данни е, ще бъде възможност за сътрудничество между националните органи и за координация и обединение за създаване на обща европейска доктрина в тази област. Има две, две теми, на които искам да се спра. Първо, Регламентът оставя на държавите членки възможности за маневриране а, или спрямо гражданите на тяхната страна, или спрямо методите на обработка на данните. А, във Франция се избра първия вариант а, на пребиваващите, в други страни се избра втория вариант. Онези страни, които са избрали възможности за събиране на данните по определени правила биха могли да събират данни и на френски граждани. Оттам нататък има определени възрастови граници. Например, между 13 и 16 годишна възраст е възрастта, на която е, дадено лице може да има достъп до услуги без е, изричното съгласие на родителите си. Приложението е, се осложнява, тъй като различните страни имат различна концентрация на приложението. При някои вниманието се обръща на съответното малолетно лице, при други по-скоро той е към онези, които обработват данните. Необходимо е да се поеме съответната отговорност и от е, предприятията в е, цифровия свят. Политиката за обработка на данните на потребителите на социалните мрежи трябва да е свързана с е, подаване на информация към тези потребители и с тяхното изрично съгласие. Промени се състава на Комисията за защита на личните данни във Франция, за да се адаптира тя към новата, новите си задачи. Увеличи се приложното поле и механизмите на сертификация и на специалните мерки за сигурност за, на системите за обработка. Също времено се предвижда възможност за коригиращи мерки спрямо онези отговорни служители, които не изпълняват своите задължения. Можем да очакваме различни действия за информиране и на предприятията и на гражданите. Вече бяха информирани предприятията за тяхното задължение да приведат своята дейност в съответствие с изискванията на регламента по отношение на преработката и подпреработката на данните. Регламента за защита на личните данни е много важна крачка напред за създаване на една по-добра Европа. Европа, в която скандали като този с Кембридж Аналитика няма да се случват. На Европа, в която имаме различно приложение на правилата от начина по който се действа в Съединените щати или в Китай. В обработката на личните данни се постигна една крачка напред. Благодаря. Thank you very much um, for the speaker's input. I'm uh, very delighted for... Благодаря ви много. Благодаря на ораторите за направените изказвания. Много се радвам, че успяхме вече е, да е, чуем е, толкова много различни коментари. Сега давам думата на присъстващите депутати. Който иска да се изкаже, моля да попълни както казах и по-рано, синия формуляр и да го предаде на секретарията. Вече имам заявки за изказване от депутати и от Европейския парламент и от националните парламенти. Господин Сполитис, Латвия, заповядайте. Hello. Thank you for, uh... Благодаря ви много за подробните презентации. Два въпроса. Първия е към госпожа Ялинек. Много добре описахте постигнатото от вас в Австрия. Аз като депутат обаче искам да попитам колко ви струваше, е, какви средства вложихте за да промените цялата система. Става дума за работа на местните служители, местните държавни служители. На колко ви струваше всичко това? И след това, към представителката от Полша. В Латвия е, имаме защита на данните още от 2000-та година. Имаме такъв закон. Регламентът ще го замени. Но що се отнася до предизвикателствата, опасявам се, че не бяха споменати големите динозаври като Фейсбук, YouTube и Google. Смятате ли, че е, трябва да се използва антитръстовото право, независимо от това как действа Фейсбук? Благодаря. Нека да дам възможност за кратки отговори на тези въпроси. Благодаря. значи, цялата процедура не струва нищо на жалбоподателя. Поема се от компетентния орган. Ако правилно съм разбрала въпроса ви, разбира се, ако имахте предвид колко ни е струвало изграждането на структурите, Нямахме, е, не привлякохме външни консултанти, разчитахме на собствените си знания и опит. Много от обученията е, сме ги, съм провела лично и на базата на собствения си опит и събраните знания успяхме да проведем проблемите. Тоест, Република Австрия не е похарчила никакви допълнителни средства. Това беше по съвсем конкретния въпрос, а останалите коментари а, могат да получат отговора си, като съберем повече коментари. Господин Трижек от Словения, заповядайте. Благодаря ви много. Нека първо да кажа, че имам известни възражения а, спрямо темата. Темата очевидно е много важна и съм се занимавала с нея в големи подробности. Вече 25 години работя по темата, но не и като професионален политик. Доколкото знам, във всички национални парламенти е добре да има е, парламентарна комисия работеща по бъдещите развития, комисия за бъдещето. Този тип неща трябваше да сме ги обсъдили преди 20 години. Но аз съм политик само от 4 години. Мисля, че това е въпрос за по-опитни -по политици. След това за Google, Facebook и прочие, това са корпорации, чието седалище, основно седалище не е в Европейския съюз. Всички го знаем добре. Третото ми предложение – когато се говори за Европейска Силициева долина, това според мен е, са някакви фантазии. Но може да има наши браузъри наши алгоритми. Във Франция, например, има един браузър, който е разработен, който по-добре защитава нашите ам, лични данни и правата на човека като цяло. А, и отвъд а, тези правни норми, мисля, че е крайно време, а даже с 20 години сме закъсняли, да говорим за това как правото може да вземе предвид алгоритмите и функционирането на роботите. Трябва да разберем как се развива изкуственият интелект. Изисква се познание в тези области. Да не говорим за това, че обществото ни те първа ще се развива и трябва по-добре да образоваме гражданите си, защото има граждани, които нямат кой знаем каква компютърна грамотност и е добре да, да ги научим как да защитават своите лични данни. Благодаря за вниманието. Благодаря за изказването ви. Във връзка с Комисията за бъдещето имаме парламент, парламентарна комисия за развитието на науката и технологиите. Ако се интересувате, можете да се свържете с тях. Давам думата на госпожа Ения. Благодаря. Да, много интересно беше това изказване. Въпросите, които вие повдигнахте, са в центъра на дебатите и в Френския парламент. Въпроса за алгоритмите, например. Започнахме да работим по един член по тази тема и в връзка с този текст. Що се отнася до изкуствения интелект, имаме шанс да работим с много добри специалисти. Европейската комисия излезе и с документ по темата, така че съм напълно съгласна с казаното от вас, че Европа трябва да гледа напред в бъдещето и да не се задоволява с просто копиране на мерките, прилагани другаде. Защото това са въпроси, които ще ни засягат все по-нашироко през 21 век и ще засягат всички бъдещи поколения. Е, казахте, че е трябвало да направим това още преди 20 години. Добре, но все пак трябва да имаме предвид, че сме по-напред, все още сме по-напред от конкурентите си. Така че се движим с, с не толкова лоша скорост. Госпожа Шимелевич, благодаря. Един ем, кратък отговор на направените коментари за фирмите от Съединените щати. Всъщност голяма победа на регламента е, че е, правните норми ще бъдат задължително приложими и към е, фирмите от е, Силициевата долина, защото се изисква защита на данните на всички пребиваващи в Европейския съюз но там нататък дали е трябвало да го направим преди 20 години, искам да кажа, че принципите в регламента не са чисто нови. Те са принципи, на които залагаме от много време и не се променят. Принципите показват, че могат да устоят на, на развитието на технологиите, и за това не бих казала, че създаваме правни норми, които бързо остаряват, тъй като се отнасят само до конкретни технологии. Добре са формулирани правните норми. Що се отнася до сътрудничеството, с, до конкуренцията с Съединените щати и това, че има европейски услуги, които конкурират американските, да кажем, Добре, но ние не можем да принудим европейските граждани да използват едни или други услуги. Те трябва да имат право на избор и затова мисля, че по-скоро регламентирането на правния ред е по-подходящия начин да се работи в областта. Господин Лопес Гилар, групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че сме се събрали да говорим за пакета за защитата на данните. Регламентът ще влезе в сила съвсем скоро. И пакетът за защитата на данните е, е съставен от два основни елемента. Той е важна крачка напред – прехода от това, което можем да наречем пасивен, реактивен подход към, към един нов проактивен подход, в който се е, създават определени отговорности не само за публичния сектор, но и за частния сектор, е важна качка напред. Искам да повдигна два въпроса. И те са към представителите на националните парламенти всъщност. Първо по отношение на подобряването на защитата на данните във връзка с функционирането на публичните институции. Нека да спомена тук член 29. Съвета за защитни, защитата на данните. Това на първо място, но второ е, органите, е, занимаващи се с защита на данните, е, трябва не само да са готови да поемат своите задачи, но и техните правомощия да бъдат увеличени в национален план. И затова искам да се обърна към колегите от националните парламенти и да попитам какви мерки се предприемат във връзка с датата 25 май за да се гарантира изпълнението на консултативните и е, надзорнически задачи от страна на органите отговорни за защита на данните. Втората тема, на която искам да се спра, е тема, по която работим в Европейския парламент, именно регламента за, е, за защитата на електронните лични данни. Държавите членки в съвета обаче блокират развитието по темата. И това съвсем не е единствения правен текст, по който имаме такъв проблем в съвета. Искам да обърна внимание на представителите на националните парламенти тук е, и да ги помоля и на национално равнище да се предприемат съответните мерки, за да може да се премине по-напред и да има допълнителна защита на електронните лични данни, нещо, което е част от основните права на европейските граждани. Благодаря. Благодаря. Нека да дам думата на господин Бодловски от Полша. Благодаря ви много. Благодаря, че се спряхте на темата за защитата на данните. Хареса ми казаното от Катаржина Шимелевич. И аз искам да направя няколко коментара. По-настоящем прилагаме един от най-важните регламенти в областта на защитата на данните. Не знам какво е положението във вашите страни, но в моята страна направо сме закъсняли що се отнася поне до степента, в която фирмите разбират своите задължения. Аз не съм политик от твърде дълго време. Бил съм собственик на фирма, бил съм менеджер, бил съм служител на фирма и знам как се работи в фирмите. Големите фирми имат съответните ресурси. Имат правен отдел, но малките няма как толкова бързо да се адаптират. И въпросът е, е какво може да се направи, за да се постигнат възможно най-добри резултати, а не да се стига до правни спорове. А, как трябва да се движим към постигането на целта си? Целта, в крайна сметка, е по-добра защита на гражданите, на по-добро разбиране на стойността на защитата на данните и на задълженията на фирмите. Мисля, че не постигаме достатъчно добри резултати и за това вместо да се прилагат правни текстове и да обсъждаме само правни текстове, мисля, че е добре да говорим и за определен начин на осведомяване на фирмите, да имаме яснота. Колко от фирмите са наясно със своите задължения. В повечето страни няма как да се предвиди това или да се получи такава информация. Ние лично изоставаме, а може би и не сме единствените в Европа. И не става дума а, за транспонирането, за въвеждането на правните норми. Става дума за реалното приложение, т.е. фирмите да знаят какво се изисква от тях и какви са процесите за защита на личните данни. Благодаря ви. Think... Много благодаря. Мисля, че всички са изправени пред проблема. По-добре да разберат какво правим, така че вашето обяснение беше чудесно. Днес имаме една отлична възможност това да се случи. Следващия оратор Козаболи от Гърция. Заповядайте. You have to use the microphone. Трябва да използвате микрофон, може да го включите от другата страна. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συγχαρώ. Благодаря. Първо, искам да благодаря за поканата и да поздравя организаторите на днешното събитие. Много е важна дискусията, която водим за прилагането на а, регламента в Европейския съюз. Междувременно а, и технологиите се развиха, така че наистина беше необходимо да се адаптира законодателството от 2005 година, когато нямаше а, толкова развит интернет. Наистина трябва да заместим досегашните разпоредби с основен регламент, който да се прилага еднообразно от всички държави членки. Технологиите се развиват с галопиращо темпо, за това ние трябва да бъдем в крак с тях. В Гърция проекто законът за прилагането на директивата в националното ни законодателство предвижда и прилагане на разпоредбите за влизане в сила Подготвени сме, така че ще бъде по-лесно да започнем да прилагаме регламента. В това отношение сме напреднали, но надзорните органи за прилагането на регламента в Гърция са независими, имат широки правомощия и се нуждаят от економическа подкрепа, от допълнителен персонал и укрепване на структурите, за да могат да изпълнят новите си си задачи. Освен това, съдилищата трябва да получат съответната информация. Знаем, че е необходимо да се проведат обучения за съдии. Thank you very much. Благодаря. Чудесно. Има депутати, които искат думата. Моля, попълнете формулярите. Господин Диас Демера от НП. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя сред нас колегите от националните парламенти, и разбира се, моите сънародници от Испанския парламент. много е полезен този обмен на мнения и в този порядък искам да кажа някои неща на колегите от националните парламенти, както и да задам един въпрос. добре е да не забравяте, че когато че Европейския парламент, обсъждайки регламента и а, е, директивата, а, най-вече се, при обсъждането най-вече се, нещата се въртяха най-вече около това дали да бъде директива или регламент. Аз лично се занимавах с обработката на данни от страна на правоохранителните органи. Само ще нахвърлям нещата. Интелигентни граници, Европол, Европейска прокуратура и прочие. в процеса на работа по собствените ни законодателни инициативи може да се стигне се, при, се предвиди, че може да има и нарушения. Ние все пак успяхме да предприемем мерки за адаптиране на разпоредбите. А, малко съм изненадан, че сред а, четирите панела, които са така добре подбрани, а, го няма Европейският орган по защита на данните. Много ще, ще да бъде полезно неговото присъствие тук. Thank you very much. Um... Благодаря. Мисля, че искаме да чуем националните органи за защита на данните и затова не сме включили европейския такъв орган. Следващия оратор е от Белгия. Благодаря, искам да задам един въпрос, който госпожа депутата... Трябва да си пуснете микрофона. Да, да, да. И така, искам да се върна на един въпрос, който е свързан с това, което каза депутатката за защита на малолетните. Като представител на НПО, трябва да се каже, че трябва да се остави един марш за маневриране на държавата, защото трябва да може да се защитат правата, да може да се съпътства детето в развитието. Какво мисли едно НПО от, по този въпрос? Um, Искате ли да отговорите направо? Uh, Благодаря ви за въпроса. Що се за защита на малолетните? Според мен възрастта не е толкова важна, дали това да са 13 или 16 годишна възраст за смятането на лицето за малолетно. Това няма да попречи все по-млади хора да влизат онлайн и да използват такива услуги. Колкото е по-висок прага на защита на данните, по принцип, и колкото по-добри са механизмите за прозрачност и за контрол на потребителите а, и тяхното просвещаване, обучение, толкова по-голяма е и шанса да направим по-добра система за тях. Не можем да ги защитим, като създадем конкретни механизми само за тях, защото е изключително трудно – задължи, задължението да провериш възрастта да бъде изпълнено. Мисля, че колкото е по-добър механизма за всички, толкова по-добър ще бъде и за малолетните и непълнолетни. Благодаря. Колегата Аню искаше да каже нещо по въпроса. Да, много дебати протекоха във Френското народно събрание. Аз самата предложих 13 години, защото смятам, че образованието е важно и трябва то да бъде водещо. Избрахме 15 годишна възраст. Искаме засилена информация, да има обучание на още много ранна детска възраст, да бъдат обучени на цифрови умения младите, както да им се покажат рисковете при ползването на онлайн услугите. Така че посредством националната образователна система можем да използваме Министерството, други организации, които да ни помогнат в тази посока. Мога да се обърна към седящата до мен дама, която каза, че възрастта не е важна. Но юридически има записана възраст, което води до своите последствия за дружествата, които би трябвало да спазват законодателството. Okay, thank you very much. Um... Благодаря. Господин Рало от Испания. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Продължавам по същата тема, а именно за щита на малолетни и непълнолетни. Въпросът никак не е маловажен. имам съответните притеснения, защото просто в интернет има революция. Що се отнася до защитата на данните, има разлика между реалността и нормата. Ако а, философията е да се комбинират така наречената стратегия на реакцията и проактивната стратегия, то голямото предизвикателство е в проактивната а, стратегия. Сега регламентът е нещо съвсем ново и ние залагаме големи, влагаме големи надежди в него, но се очертават а, някои моменти, за които може да се предположи а, че ще направят проактивната стратегия по-малко ефикасна от стратегията на реакцията. А, регламентът все пак не гарантира че няма да има известна степен на дисхармония между националните законодателства. Примерно дефинирането на, а, мал, на малолетните и непълнолетни. в някои страни границата е 13 години, в Франция, доколкото знаме, 15, е в други страни 17. Това заплашва да се превърне в проблем. при прилагането на законодателния акт. Освен това, напоследък имаме доста така ясен, явен пример за, за, за, за подобна ситуация. WhatsApp, например, изпраща на потребителите си съобщения, като ги приканва да подновят съгласието си, за да могат да използват услугата, като между другото трябва да потвърдят, че са на възраст над 18 години. Тоест WhatsApp са решили да прилагат максималния възрастов прак и смятат, че формално са си уредили нещата. Ясно е, че всички малолетни и непълнолетни под 16 години също ще натиснат ЕС, yes, т.е. ще потвърдят, че са над 18 години. а органите по защита на данните са длъжни да съблюдават да, спазването на разпоредбите на регламента. Т.е. фирмите трябва да предприемат разумни мерки за проверка на истинността на посочената възраст. Това е огромно предизвикателство. Не бива да се нарушава доверието между потребителите и регламента. Um, Благодаря. Някой иска ли да каже нещо? Отвайте. Uh, uh, Благодаря. Изключително важно за всички ние да видим как Преди влизането си сила на този регламент ще действат големите фирми, когато актуализират условията за ползване на техните продукти. Затова казах и това, което казах за възрастта. има голяма разлика дали си на 13 и 16, но няма ефикасни механизми за защита на непълнолетните, които отиват онлайн, така че трябва да има образование или други елементи и след това забрана на подписване на договори. Не знам дали е смислено да има, защото трудно може да се провери. Много от дружествата, които пускат информация, дават възможност или в момента да дадеш съгласие или по-късно, а няма вариант не давам своето съгласие. Това е натиск върху потребителите да се съгласят и да легализират практики, преди да се приложи регламента. Това е голям проблем. Не знам дали правно може да бъде атакуван, но политически трябва да се отбележи, че това се случва. Благодаря. Записали се още депутати от Европейския парламент. Ще им дам думата. Но ако междувременно някой друг от националните парламенти иска да вземе думата, моля, попълнете формуляра, който е син на цвят. Госпожа Зипел от Социалистите и демократите. Much, uh, like to... Благодаря. Нека да погледна назад. Този регламент го одобрихме 2016 година. Две години минаха подготовка на различните органи, на предприятия, на НПО. И моето впечатление е, че само последните няколко седмици някои от заинтересованите най-накрая започнаха да се подготвят. Иначе не мога да си обясня, защо последните 4 седмици е, започнах да получавам конкретни въпроси, които преди това не бяха задавани. Един от въпросите, които бих задала е следния. Имахме две години за подготовка. Една от целите беше хармонизация на стандартите, защото защитата на данните съществуваше и преди този регламент. Идеята обаче е да има един стандарт в Европа, така, щото малките и средни предприятия и гражданите, които пресичат границата, да работят по един стандарт. Какъв е вашия опит в работната група по отношение на подготовката на държавите членки за изпълнение на новите разпоредби на регламента? След това, за регулаторите. Тук има ново съобщение за пресата, в което се казва, че от 24 органа, които са отговорили, от тези 24 регулатора, само 17 смятат, че са напълно подготвени. Дали органите за защита на данните всъщност могат да контролират, могат да помогнат за изпълнение на правилата? Какво се случва обаче с снимките, фотографите? Може би е конкретен въпрос, ами, но това е въпрос, който отново възниква. Ако имам снимка, на която на улицата се виждат хора, на футболен стадион, мога ли да използвам тази снимка? Мога ли да изкарам пари от тази снимка? Или имам нужда от това да получа съгласието на всички на тази снимка? Госпожа Еленек и госпожа Енион, кажете как вие регулирате това в своята страна или дори и при вас това продължава да е нерешен въпрос. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Елен благодаря много за въпросите, особено за тези, които са свързани с подготовката. Не само вашият офис е бомбардиран, ние също сме бомбардирани през последните две години, особено през последните седмици и месеци. Понякога оставяме с впечатление, че за хората защита на данните е грамотясно небе защото в Австрия все пак от 40 години си има закон за защита на данните. А регламентът е развитие на директивата за въвеждане на общи стандарти в Европа, които да се а, съгласуват, така че да няма така наречения форум шопинг. Толкова по подготовката и въпросите. Е, има въпроси за неща, за които смятаме, че отдавна са ясни и, и че фирмите ги прилагат от десетилетия. Има и въпроси за това какво ще се промени, какви допълнителни задължения ще имат а, е, фирмите. Понякога им отговаряме, ами четете и ще видите защото все пак регламентът е обнародван от две години. Той си е в сила, всъщност дава този гратисен период от 9 години. Тъй, че не можем да говорим за нещо ново и 25 май не е дата, която е била пазена в тайна, не е бил пазен в тайна и законодателният текст. Има допълнителни коментари на много езици Разбира се, че ще има моменти, които ще стигнат и до съда на Европейския съюз, но това не бива да ни спира да прилагаме закона, както всеки друг закон. Толкова по подготовката. Въпросът за 24-те органа, от които само 17 са достатъчно оборудвани – Разбира се, че не знаем колко трансгранични случая ще има през следващите седмици, месеци и години. Това не се знае. Това е една несигурност, вследствие на която може да се очаква, че много от органите ще кажат не сме подготвени, не сме оборудвани, нямаме достатъчно ресурси. Разбирам това. Аз също не мога да пророкувам и, и да знам дали австрийският орган за защита на данните е а, е, добре подплатен. Поискахме допълнителни щатни бройки, отпуснаха ни по-малко, отколкото поискахме. Това не ни направи щастливи, но трябва да се примери проверим. Разбира се, че ще положим е, усилия да изпълним всички изисквания по основния регламент за защита на данните и освен това по член 52 четвърта алинея комисията винаги има възможност да урежда спорове с държавите членки. По въпроса за ресурсите. А, мисля, че това е широката картина. В Австрия едни задачи отпадат и е, други пък се добавят. Сега ние можем да налагаме наказателни мерки, нещо, което преди това правеха окръжните съдилища. Мисля, че трябва да променим мисленето в това а, отношение. Ние сформирахме отделен отдел. Не знам от 25 май нататък колко ще е натоварен той, но се е, надявам, че сме достатъчно добре подготвени. Ако не, можем да коригираме нещата мисля, че зависи и от националните парламенти да приканят правителствата да се погрижат за тези неща. Това е и а, е, така едно преимущество от това, че органа е независим. Да. Вашия въпрос се състои от много части. Що се отнася до националните органи? Аз казах, че нашия орган съществува от е, а, 78 година. И през годините той се обогати с юридически способи, технически специалисти бяха назначени, имаше много развития. Спектъра на неговата мисия се разшири. Знаем, че ще има нужда от допълнителни усилия. Всички части от нашия парламент го знаят. Трябва да се разглежда чисто бюджетно също този въпрос, не само законово. Ще настояваме нашият орган да продължава да укрепва през едните години. Вече две години се подготвяме, има всякакви указания, които се следват, конферентни връзки, срещи. Гражданското общество поддържаме връзка. Има много синдикати, които се вълнуват от темата, те обучават своите членово. Ние като депутати също се опитваме да говорим за този текст пред предприятията. Сега нивото на подготовка е различно, в зависимост от големината на предприятието. Съвсем малките предприятия се безпокоят, разбира се. Но Нашият орган а, дава много консултации. Той винаги подкрепя през този процес дружествата и ще продължи да го прави. Няма никакви стриктни указания, но те ще продължат да върват заедно с дружествата напред. Благодаря. Да кажа нещо за снимката. Зададахте въпрос за снимките. Свободата на изразяване има 85-ти член. Държавите членки трябва да си свършат също работата. Да. Във Франция имаме текст за изображенията. И той засяга тези аспекти. Трябва да се поиска разрешение на деца, особено. Трябва закона да се изпълнява. Текстът е различен от общия регламент и който съществува преди него. Добре, благодаря. Депутати от национални парламенти и след това депутати. Следващия оратор е от Германия. Добро утро, благодаря за възможността да участвам в дебата за основния регламент за защита на данните. С нетърпение очакваме какви ще бъд, какво ще бъде въздействието на практика е, Една интересна новина дойде днес от а, Германия. Федералния а, съд допусна а, Върховния федерален съд допуска като доказателство в съда снимки, направени с така наречените дешкем. Това са камерите на автомобилите, които заснемат нарушители. Така че предполагам, че ще се сблъскваме за напред с подобни а, казуси и хипотези, както в повечето държави членки и в Германия – има така известно притеснение след тези две години гратисен период за подготовка. Има известни притеснения по отношение на това, а, с каква скорост, например, надзорните органи ще налагат глоби, да речем, дали ще има а, така някаква вълна от последни предупреждения, разпращани от а, органите и така нататък. Thank you very much. Uh, next... Благодаря. Колегата от Испания, заповядайте. gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Очевидно е, че приемаме законодателство в рамките на една така да се каже жива материя в развитие в всички наши страни има повече или по-малко ефикасни разпоредби за защита на данните, но а, нямаше единство между държавите членки. Сега с новото законодателство се дава голям тласък, но той едва ли ще е последният за а, хармонизация. Аз съм а, говорител за вътрешна политика на Испанския парламент. Ние много обсъждаме директивата, извинете, регламента и а, отговорността за него. А, особено по отношение на директива 680 които определят защитата на данни от страна на правоохранителните органи. Най-вероятно ще трябва да има и изисквания по отношение на защитата на данни, поисквани от фирмите, искани от фирмите. Да, фирмите предлагат услугата, обаче имат и економически интерес, т.е. трябва много добре да се обмислят интересите както на публичните органи, така и на фирмите и да видим дали ще има, така да се каже, тотален, тотален правен надзор, за да се избегне извършването на нарушения. Други, друг важен въпрос е за малолетните и непълнолетни неща. Тук има известен, известна колизия с гражданското право в някой от държавите членки например, когато се сключват договори на интернет платформи, предвиждат разпоредби за много, много строги разпоредби за защита на малолетните. Благодаря. Госпожа Гомес, социалистите и демократите. Благодаря. Първо да кажа нещо по повод казаното от колегата от Латвия. Попита дали не трябва да мислим за антитръстово законодателство, за да преодолеем монополите на големите платформи. Facebook, Google и така нататък. Напълно съм съгласна. Това е задължително. Имаме нужда и от много повече обаче. Имаме нужда от данъчно облагане. И това е основният въпрос. Не просто да спрем злоупотребата с доминираща позиция, а да заложим равни условия с малките и средни предприятия. Смятам, че това е изключително важно. Ние, законодателите, да поемем своята отговорност. Ние в Европейския парламент имаме конкретни препоръки, работим с Европейската комисия, тя излиза с предложения за данъчното облагане на цифровите фирми. И ето това е. И нашия регламент. Той трябва да стига до всички. Цифровия свят, в който живеем, да, той се прилага там, но отива и отвъд него. Моите въпроси са следните. Включително и вас включвам, Яна Албрихт. Този регламент е универсално приложим. Знаем, че какво се случва, че искаме да знаем какво се случва с данните на нашите граждани. Те биват обработвани от различни платформи по цял свят. не само в пазарния свят, където възникват скандали като този с Кембридж Аналитика. Но ако помислим за фирми като Alibaba и Huawei, които по законодателното, е, китайското законодателство трябва да съхраняват данните в Китай. Защо? Как? Какво ще се направи с тези данни? Според мен, ние не може да продължаваме да се правим, че не виждаме това. Много дружества имат връзка с тези. Така че това е един от въпросите. Какво мислите по този въпрос? След това колегите казват, че наистина е необходимо да бъдат обучени съдебните кадри, адвокатите, магистратите. Това е света, в който живеем. Има много случаи, които се очакват да бъдат, по които се очаква за да бъде заведено дело. Представете си обаче скандал като този в Индия. С нещо като Хара или Харар, което е, е програма за национална идентификация държавните служители злоупотребяват с данните на гражданите за всякакви цели, измами и така нататък. Държавата трябва да отговаря за тези данни и какво ще се случи, ако там има злоупотреба. И съдилищата ще прилагат тези правила. Това обмисля ли се от националните власти, когато мислят те по този въпрос? Благодаря. И аз благодаря. И накрая нека да приключа с депутатите. Next speaker is Ms. Stevens. Госпожа Стивенс. Dank voorzitter. Beste collega's, goedemorgen. Er zijn al veel zaken aan bod gekomen, maar ik wil graag hier terug. Благодаря. Стана въпрос за много неща, но аз искам да се върна на факта, че предстои да прилагаме основния регламент за защита на данните. Но как ще реагираме еднообразното тълкуване на неговите разпоредби във всички държави членки? Сега сме 28, скоро ще бъдем 27. Всички държави членки, и малките, и големите, имат свои органи по защита на данните, но не разполагат с еднакви ресурси. Така че е въпроси на тълкуване и каква ще е ролята на Европейския надзорен орган. Ще се намесва ли, например, ако забележи, че в дадена страна а, има погрешно тълкуване, ще подпомага ли тази страна, ще има ли процедура по оценка на начина на тълкуване? ще, има ли, ще играе ли някаква роля в целия този процес Европейската комисия? за да може наистина да се гарантира е, единно тълкуване на разпоредбите. А, как стои въпросът с малките предприятия или а, нестопански субекти? или доброволни сдружения, те как ще прилагат разпоредбите? Как малките организации могат да получат помощ? Това е много важен въпрос. Освен това стана въпрос за обучение, квалификация, преквалификация и прочее и прочее. Но забравяме една много важна група по-възрастните ни са граждани – те носят отговорност за децата. Извинете, става въпрос за родителите. Родителите са изключително важен фактор. Те трябва да а, помагат на децата си. Т.е. какво можем да направим ние, за да а, подпомогнем родителите? Някои големи фирми, например, Фейсбук, може би могат да предложат някакви стратегии в това отношение. Защото в момента все още има много възможности за заобикаляне на разпоредбите. Um... Благодаря. Още един национален депутат от Испания, госпожа Винде. Благодаря, господин председател, че в последния момент ме включихте в списъка. Да, след 10 дни ще влезе в сила регламентът. и това ще доведе до голяма промяна по отношение на гарантирането на основните права. Проектът е, в момента се обсъжда от Испанския парламент, проекто закона. Вече мина доклада, има около 50 на предложения за допълнение и изменение. И сега чакаме последната дума на докладчика. Както казаха и други колеги, трябва да адаптираме законодателството към реалността. Имате ли препоръки в това отношение? Обръщам се към страните, които вече имат опит в това отношение. Ще ни бъде много полезно. Thank you very much. Um, the next speaker is Ms. Intveld from... Госпожа Интфелд от групата на АЛДЕ. Yes, thank you, chair. Uh... Благодаря. Много се радвам, че провеждаме това заседание днес. Спомням си многото, многото заседания, които трябваше да проведем, за да стигнем до този регламент. От 2012 работим по него, още преди да се стигне до нещо. Много се радвам, че такова внимание се обръща на общия регламент, може би благодарение и на Кембридж Аналитика, които ни направиха отлична кампания. Това обаче, което ме поразява, подобно на другите оратори. Получаваме много въпроси от хора, които се безпокоят за това какво ще означава този регламент, могат ли да го прилагат, няма ли да са много сложни е, процесите. Но ние не започваме от нищото, както каза колегата. Има директива, която си съществува от 1995 година. И това, което ме безпокои, е, че познанията са почти отсъстващи. Явно и изпълнението е толкова слабо, че хората си нямат никаква представа, че е имало защита на данните до момента. Ако днес имате дружество и се събуждате, изведнъж се оказва, че има законодателство за защита на данните, аз ви питам какво правите или сте правили последните 20 години. Това трябва да ни безпокои, защото явно не сме си свършили работата, ако хората не са запознати с съществуващото законодателство. Оставам с впечатление, че има много хора, които смятат, че са задължени да отговорят на някакви високи стандарти, е, сложни мерки да прилагат. Не всеки трябва да го прави. Ако имаш малко магазинче, няма да се наложи да отговаряш на същите стандарти, на които отговаря Фейсбук. Трябва да кажем на хората спокойно нещата не са толкова ужасяващи. Днес след обед ще говорите по една тема, но аз ще отсъствам и затова ще я засегна сега. Изпълнението на директивата. Това бе пакет и от самото начало се казваше това е пакет. Оказва се, че директивата почти не се прилага. Държавите членки не бързат да я изпълняват. Защо, питам аз? И бих искала наистина да призова колегите тук от националните парламенти да поставят това на преден план, тъй като срока за изпълнение мина. Комисията, според мен, трябва да провери дали бързо е започнал, да провери бързо дали това, тази процедура е започнала, ако не, да стартира процедура за нарушение. Благодаря. Още един оратор от Национален парламент. Господин Миколашик от Полша. Szanowni Państwo, przedstawione e, uwagi tutaj господа, всички тези бележки, които направихте за непълнолетните, за децата, те са много важни. Има много проблеми обаче, чисто практически по характер. Съжалявам, че не се познава общия регламент. Полския сенат създадахме група, която работи за подобряване на добруването на децата онлайн – Съсредоточили сме се основно върху прозрачността на данните и обработката на същите. Тази информация трябва да бъде лесно разбираема, особено когато такава информация се подава на непълнолетни или малолетни. Няколко пъти споменахте, че и родителите трябва да имат необходимия опит, трябва да знаят също как да обучават децата си, когато те са в контакт с а, такава информация или онлайн. Ще напишем писмо до министра на образованието в контекста на изпълнението. Искаме училищата да организират кампании и да включат този текст в учебната програма, за да са запознати децата в създаване на съгласие онлайн. Имаме нужда от обучение на малолетните, на децата, но трябва да бъдат обучени и преподавателите. Трябва да подчертая, че е изключително важно цялата тази информация да бъде подадена на най-младите. Това може да им помогне да защитят личните си данни. Това трябва да се прави системно. Uh, Благодаря много. Госпожа Волмайер. Uh, благодаря, господин председател. Типично за германците е да четат материалите на комисията. Има едно съобщение на комисията за насоки за пряко прилагане на основния регламент за защита на данните от 25 май. Прочетох внимателно документа и не станах по-умна, отколкото бях преди защото там чета, например, че специалистите по а, а, защита на данните, т.е. групата по член 29, що стася до темите профилиране на лични данни, сертификация, акредитация, пропорционалност, задължителни вътрешни разпоредби за защита на, на данните – задължения и прочие и прочие. Все още няма конкретни насоки за всички тези неща. Няма конкретно опътване така че ние от страна на Европейския съюз не е зле да положим известни усилия. Това, което сме приели, комисията да го преработи по някакъв начин, за да го даде на държавите членки и да има известно единство при прилагането на законодателството. На второ място – Добре, от две години фирмите трябвало да се занимават с въпроса, но ние мислим за големите фирми, когато говорим за това. Помислете за малките и средни предприятия. Те нямат пари за адвокат. Някой, който има 8 служители, едва ли има адвокат или юрисконсулт, който да подготви защитата на данните. Т.е. те юридически не са подплатени, така да се каже. Ето тук трябва да се намеси държавата и да окаже помощ. Дали това ще бъде органа по защита на данните или друг. Но това, което става в Германия, имаме 16 органа по защита на данните в 16 е, федерални провинции и 16 различни тълкувания. След като в самата Германия има 16 тълкувания, кой знае какво ще стане на европейско ниво. Да, да, да, има начин за различна интерпретация. Мисля, че някои хора в момента осъзнават нещата, просто защото не са имали възможност като големите фирми да се подготвят. Тук е нашето задължение да отидем при тях и да им дадем едно рамо. Затова се обръщам към представители на представителите на държавите членки. Някои малки предприятия, например, просто премахват а, страниците си от интернет, за да не допуснат някоя грешка. Примерно, ако пекарят на ъгъла няма да отгов... не е длъжен да отговаря на кой знае колко разпоредби, той се страхува да не го накажат, просто защото не е знаел, че нещо трябва да приложи още повече, че заглавията в пресата и медиите подклаждат тези страхове. Така че ви моля да осъзнаете, че има хора, които не са запознати отблизо с, защитата на данните. Те просто познават своя ежедневен живот и своята професия. Трябва да им помагаме, а не само да им размахваме пръсти, да им се караме, че до сега не са се погрижили за защитата на данните. Uh, not... Благодаря. Сега давам думата на участниците за е, кратки заключителни коментари и отговор на зададените въпроси. Госпожа Ялина. Okay. Ще се опитам да отговоря на е, конкретните въпроси към мен. Първо за въпросът на госпожа Гомес по отношение на вината на държавата а, органите, публичните органи не са изключени от задължението да спазват а, регламента за защита на данните. Съответните национални органи имат правомощията и задълженията залегнали в регламента и са длъжни да ги прилагат, включително и по отношение на себе си. Имаше въпрос за единното е, тълкуване на понятия големи и малки е, органи по защита на данните? Има ли обмяна на опит между държавите членки и каква роля играе Европейската комисия? Разбира се, че от сега работим за това да има колкото може по-единно тълкуване на разпоредбите от директивата, Естествено, че в бъдеще ще бъдем задължени да продължим в същия дух. Има Европейска комисия, комисия по защита на данните, която също има задача да съблюдава еднообразното тълкуване в държавите членки. Още повече, че Европейският орган по защита на данните е член на екипа на Комисията по защита на данните. Ролята на Европейската комисия е да се, да сезира а, Комисията за защита на данните и да изисква от нея становища по различни теми. Äh, въпросът за оказване на помощ за малките държави. Според, е, според мен в отделните държави е, органите по защита на данните са качили достатъчно документи в интернет. Ние, например, в Австрия имаме насоки, опътвания за не юристи, които а, се радват на доста сериозен успех сред потребителите. Мисля, че това е много важно. Същото правим и с, своя бюлетин, който из, е, издаваме. Е, много държим да бъде на разбираем за всички език, защото става въпрос не само за юридически теми квалификация, преквалификация, роля на родителите. Мисля, че най-възрастните родители на малки деца са максимум на 50 години, тъй че и те много добре познават работата с интернет. Попитахте какво са правили фирмите през последните 20 години. не са ли знаели, че има защита на данните? Да, много от тях не са се придържали към разпоредбите за защита на данните и много от тях се стреснаха чак след като възникна заплахата за наказание, ако не спазват тези разпоредби. Много фирми, разбира се, са спазвали разпоредбите, някои от тях обаче, които не ги спазваха, не са били забелязани. Сега вече от нас зависи да посочваме с пръст тези, които нарушават законодателството публично. Но това не може да бъде задача на националните а, органи по защита на данните. Това е обществена задача. Няма какво да обяснявам на Европейския парламент тези неща. И последният въпрос на госпожа Холмайер от Германия. Насоките на групата по член 29. Вече има 14 такива опътвания, издадени, те са е, качени на веб страницата. Задава се въпрос не в микрофон. Те бяха качени напоследък в, на страницата. Преди това никой не е бил запознат с него. Со, е, значи, това е съгласно съобщението на комисията. През януари и през април чак са били качени. Не искам да възразявам, но от собствен опит знам, че тези опътвания доста по-отдавна са на веб страницата на групата по член 29. Независимо от това, кога, когато са били, зависимост от това, кога са били приети, поне от 6 месеца. А това, което казахте за пекаря на ъгъла и малките предприятия, да, разбирам ви, но страхът, който е бил всят е, у някои малки предприятия, не е следствие от основния регламент за защита на данните. Има си браншови сдружения, економически камери, те имат своите членове и не може да не са раз... им разяснили нещата. Сега на някой никога не им стигат обясненията, но е, това е. Освен това, основният регламент е повод за много така изобретателни фирми, които казват на малките предприятия, вие се придържайте към законодателството, защото иначе ще ви наказват. Разбира се, че за нарушенията трябва да има наказания, но нека да говорим за пропорционалност. Разбира се, че касапина и пекарят ще се готвят по друг начин, различен от този на господин Зукърбърг. Но нека да не изливаме и детето с мръсната вода. Much, uh, Благодаря ви, госпожа Елинек. Давам там на госпожа Шимелевич. Благодаря. Искам да направя много коментари, но ще се спра само на три. Що се отнася до антитръстовите мерки спрямо платформите, мисля, че това ще е следващата голяма битка и се надявам, че Европейския съюз ще се занимае с темата и ще успее. Е, призовавам депутатите да не забравят, че не става дума да се разделят фирми. Защото ако се разделят те, действително изхвърляме бебето заедно с водата от легена. По-скоро трябва да имаме предвид конкуренцията и възможността гражданите да използват тези платформи при по-високи стандарти. След това, по отношение на многото направени коментари, свързани с страха, че малките фирми ще пострадат от регламента и от това, че не са достатъчно добре информирани. Ами, съгласна съм с госпожа Елинек, че ресурси са на разположение. Създадени са такива и от неправителствени организации, като нашата и мрежата, в която участваме. Това обаче, което не достига, е силна кампания за обществено информиране, нещо, което ние, е, неправителствените организации, няма как да подемем. Затова вече две години призваваме Европейската комисия е, за, да предоставя финансиране за такива кампании, но то се отказва. Не мога да разбера защо получаваме отказ. За мен това е сериозен пропуск – и в крайна сметка това са органи, които имат бюджети за подобна дейност и следва да направят информационна кампания за регламента. Не знам защо това не е направено. Трябваше да се направи през последните две години и сега ще си платим с доста сериозни проблеми. И дезинформация и всевъзможни митове, които възникнаха около регламента. И накрая, за приложението в Полша. Правилата, проекта закона беше публикуван едва преди две седмици. И той е, има толкова много изключения, че на практика е противоречи на стандартите на директивата. Всъщност ще се свалят стандартите е, спрямо това, с което разполагаме в момента. Например, е, изключени са всички правоприлагащи органи и разузнаващи органи, нещо, което не беше така по-рано. И не се предвижда да се предостави на гражданите информация за техните данни. Опасявам се, че Европейската комисия е, не е направила достатъчно, за да предотврати този тип проблеми. И а, накрая, по отношение на, изключенията, а, те се вкарват от държавите членки и трябва да бъдат наблюдавани от Европейския парламент и от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. И накрая госпожа Еньо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Дебатът ясно показа, че има много неща, за които всички се безпокоим. А, имаме общи грижи и е, би било подходящо да продължим да работим по темата заедно. Това са въпроси от основно значение. Европейската комисия за защита на данните ще има важната отговорност да предостави координация на работата на различните национални органи, за да се погрижим условията действително да са възможно най-близки. Що се отнася до малките предприятия, онова, на което трябва да продължим да настояваме, е, че един от принципите на този регламент, в сравнение с предходните правни норми в областта, е, че всичко следва да се основава на анализ на риска. Тоест, защо се отнася до данните, които събира а, вашия пекар и Фейсбук, очевидно е, че рискът а, е съвсем различен. Намираме се в началото на един процес, който трябва да продължим да наблюдаваме за да се движи той в правилната посока и и слушах внимателно всичко, което казахте. Както и това, което каза колегата, намираща се тук на подиума. Можем ли да призовем за ангажимент от всички, включително страна на парламента, за да се разгледат въпросите, за които сме загрижени, за да може да работим за по-добро сближаване през, през предстоящите години. Благодаря. и Благодаря на всички, които участваха в този дебат. В първата част на днешното заседание. Благодаря на всички оратори. Госпожа Елинек вече се наложи да си тръгне. Каня ораторите а, за, на, за следващия панел. Господин Фан, господин Хендрикс и господин Гели. Жели. Във втората част на днешното си заседание ще се занимавам с приложението на регламента, по-конкретно е, въздействието върху малките и средни предприятия. Те бяха засегнати и е, в дебата по време на първата част. Нека да изчакаме ораторите да вземат местата си и започнем. Okay, uh, dear ladies and gentlemen, uh, we... Дами и господа, нека да преминем към следващата част на днешното си заседание на Междупарламентарната комисия за приложението на пакета за защита на данните. За мен е чест да приветствам господин Жудикел Фан. От Убиса господин ам, Люк Хендрикс, директор за а, политиката а, за предприятията и външна дейност, а, малките и средни предприятия, господин Паскал Жели, служител за защита на данните в групата на Schneider Electric. Благодаря им много. Е, за тяхното присъствие тук. Давам думата на първия оратор. И ако искате да се изкажете във втората част на дебата, използвайте, моля, жълтите формуляри. Това се отнася за депутатите от националните парламенти, а пък колегите от Европейски парламент могат само да ми дадат знак. Господин Фан, е, благодаря много за тази покана. Радвам се, че имам възможност да разговарям с вас по е, важна тема като защитата на данните и по-конкретно приложението на регламента, общия регламент за защита на данните. Както знаете, този регламент защит, е, съдържа важни европейски ценности. Защитата на личните данни и уважението на личната неприкосновеност. И смятам, че трябва да се разгледа този регламент като възможност и за гражданите, и за отговорните за обработка на данните. Положителното при този регламент е, че се създава една Европа на личните данни. Всъщност с този регламент във все по-голяма степен се постига уеднаквяване на подхода към личните данни. В Европа личните данни е, са важна ценност и е, тяхната защита също. А от другата страна на Атлантическия океан е, по-скоро се работи по темата с оглед на нематериалните активи. Е, нашата фирма пред, а, е, предлага електронни игри, 40 студия и а, 13 000 служители, 500 000 а, играчи на различни устройства, конзоли, компютри и други устройства. И нашата цел – е да предоставим на възможно най-добро преживяване за тези играчи и работим по формулата любовта е равна на радост плюс доверие. И за това трябва да можем да зачитаме личните данни, работейки в създаването, за създаването на нови игри, нови светове. И това е много важно за нашата репутация. Същевременно, управлението на данните е важно и се опитваме да трансформираме правните ограничения в конкурентно предимство. Как работим? Вече засилихме екипа си, който се занимава с данни и а, лична неприкосновеност. Картографирахме данните, създадохме инструменти за по-голяма прозрачност и по-голям контрол а, от страна на играчите. И така, що се отнася до а, екипа, Увеличихме екипа за данните и за личната неприкосновеност. Но, що, но малките и средни предприятия а, не винаги могат да си позволят това. А, в Ubisoft а, имаме различни участници и редовно провеждаме неформални обсъждания на темата, за да се разработят по-добри средства за контрол за всички играчи. Нещо, което ще започне от през следващите няколко дена и ще продължи няколко месеца. Премина се от директива към регламент, що се отнася до електронната лична неприкосновеност. Опитваме се да предвидим как ще се развият, развият нещата, но все още нямаме достатъчно яснота. Това е жалко, защото а, ни е трудно да се адаптираме а, и а, целта ни е да сме подготвени предварително, за да са доволни нашите играчи и да няма някакви скандали. Друг важен въпрос са базите данни. А, има различни бази данни във вашия компютър, в вашата електронна почтенска котия. Работим с партньорите си, които често казват, доволни сме от това, че така подхождате към личните данни. Сега имаме по-добро управление на личните данни и това ни дава конкурентно предимство. И така всъщност създаваме по-добри игри и по-добре картографираме данните. Така успяваме добре да обсъждаме темата с всички свои сътрудници и обясняваме на всички, че благодарение на регламента за защитата на данните, всички данни, които събирате, да кажем с кукита и други средства, се разглеждат като лични данни. Освен това, има ефект на заразяването, на прехвърлянето, защото, да кажем, ако един играч а, предостави а, е, а, е, свои данни, тези данни могат е, да бъдат засегнати и трябва да се работи за целите на въвеждане на защита на личната неприкосновеност още от самото начало в създаването на съответния продукт. За тази цел работим чрез e-learning, интерактивни модели, различни игри. Мога да ви напомнят на това в играта La Panqueta използваме такива средства. И данните позволяват заедно да обсъждаме различните начини да се събират и съхраняват тези типове информация. Имаме и мерки за засилване на ефективността на защитата на базите данни, защото всеки ден има атаки срещу нашите бази данни. Имаме близо хиляда служители, работещи в специализирани е, групи, които имат за цел да защитават базите данни от такива атаки и те са на разположение денонощно. Това за нас е важна възможност да засилим сигурността на своите системи и на системите на партньорите ни и за това сме се вдъхновили и от предложенията на КНИЛ и на регламента и на други правни норми за споразуменията е, за защита на личните данни и е много важно всички да разглеждат регламента за защита на данните като положителен. Това е наистина един положителен елемент и е, законодателите всъщност дават възможност всеки да осъзнае своята отговорност. Разбира се, сме се сблъскали и с някои препятствия. особено що се отнася до извън териториалната дейност, да кажем, ако се работи в Китай, какви са правата там. и ако се прехвърля игра в Европа, тогава се прилага регламента. Може ли тогава да се прилагат същите правила за всички и навсякъде по света, за всички играчи? при всички положения целта е, е да се предостави възможност на всички играчи, които искат да използват услугите на Ubisoft. И в този цифров свят по някой път си задаваме въпроса какво можем да направим, когато за даден играч има само един технически идентификатор, няма първо име, второ име и каквито да било лични данни. Това са все важни въпроси, които ще се задават от тук за напред. И освен това, е, за да имаме общ подход, работим с професионални организации, работещи в областта на електронните игри. И накрая, нека да кажа, че е много важно да има уеднаквени подход към приложението на регламента за защита на личните данни. Не е добре европейските органи за защита на личните данни да не си тежат на мястото достатъчно, защото тогава ще има твърде голяма несигурност. И когато се приемат актовете по делегация, моля ви, опитайте се да ги приемате така, че да има възможно най-голямо съответствие с всички останали, за да няма твърде големи разлики, към които трябва да се приспособяваме. За нас тук става дума за важни възможности и за развитие. Цифровият свят все повече трябва да познава своите отговорности за защита и уважение към личното пространство на своите клиенти. Благодаря, господин Хендрик. Заповядайте за 10 минути. Благодаря, господин председател. Имам презентация. Yeah. Thank you. Uh, first of all, thank you for the Libe Committee to invite us here today. Благодаря много на комисията Либе за поканата. Много ми харесва заглавието въздействие върху частния сектор, включително и малките и средни предприятия. Еми 99,9% от частния сектор са малки и средни предприятия. Но, но се радвам все пак, че ни се обръща внимание за тези, които не а, познават а, организациите, работещи в Брюксел. Нека да представя ЮАПМЕ. Ние представляваме малките и средни предприятия в Европа. 67 организации членки има и представляваме общо 12 милиона предприятия в 34 страни. Ма, микропредприятия включително. Нека да се върна в, към 2012 година. Това беше позицията ни заявена на нашия вебсайт във връзка с новия регламент. Виждате какви са ни заявките, така че можете добре да прецените дали те са постигнати. Първо заявяваме, че е необходимо да се вземат предвид новите развития на технологиите и високите нива на защита на потребителите. Това е постигнато. Но искаме също така да има и балансиран подход, т.е. да се избегне налагането на прекомерна административна тежест на малките и средни предприятия. Също така трябва да се говори за много ясно формулирани права и задължения. В тази област има някои проблеми. И що се отнася до избягването на административна тежест, ние настоявахме на регламентация, която да е изключително добре разбираема и лесно приложима. и е, настоявахме да се работи с е, организациите, представляващи тези предприятия и на европейско, и на национално и местно равнище. Що се отнася до малките и средни предприятия и регламента за защитата на данните, искам да заявя твърдо, че ние като предприемачи наистина се вълнуваме за защ... от защитата на личните данни на своите клиенти и за нас е много важно да се спазва закона. И приветствахме предложението на комисията за нов регламент в момента, в който то беше представено, защото го намирахме за балансирано и смятахме, че то е добро, тъй като ще предостави един общ набор от правила за целия Европейски съюз. Крайният резултат обаче е малко по-различен. Всъщност може да се нарече този регламент Lex Google. Това е кодово название за правни норми, които вземат предвид големите предприятия и обръщат твърде малко внимание на функционирането на малките. Междувременно проведохме много информационни кампании и предоставихме различни инструменти на малките и средни предприятия и на национално и на отраслово равнище, защото в различните отрасли подходът е различен. Всичко това е свързано и с мотив 132 от регламента, от неговия преамбил, в който се говори за задачата за предоставяне на информация и инструменти. Е, нещо, което следва да е задача на надзорника защита на данните. Ние обаче предоставяме такава информация също Добре ли си сътрудничим с органите за защита на данните? Не навсякъде си сътрудничим еднакво добре, но на повечето места има добро разбирателство между организациите, представляващи бизнеса и надзорниците за данни. Тези ем, нововъведения обаче доведоха до много нови разходи, до несигурност, до фрагментация и до затруднение в приложението на регламента и е, до недостиг на квалифицирани служители за определени позиции. Имаше проблеми и с неразбиране на правните норми. Нека да представя някои данни какво трябва да бъде прочетено от управляващите едно малко и средно предприятие. Регламента е 88 страници в а, официалното издание на Европейския а, съюз. Работната група по член 29 публикува 9 наръчника. А, последния от 16 април 2018 година едва сега и то по изключително важната тема съгласие. Общо 158 страници само тази година, т.е. 60% от публикациите само от тази година и а, 4 от тях само на английски, 70%, т.е. Това, кое, е, е, кое, това е, е проблем, защото за мен европейските институции са длъжни да комуникират на езика на гражданите. Парламентът взе предвид малките и средни предприятия в член 30, алинея 5 за записите за дейности и за обработка на информация и там се казва, че те не са приложими към предприятия с по-малко от 250 служители. запис... Написахме писмо до секретарията на работната група по член 29. В парламента се прие този текст за изключване на малките и средни, средни предприятия. Все още не сме получили отговор от работната група, но изглежда те са го публикували на своята веб страница в становището си от 16 април и там интерпретацията е е, тясна, защото всяко предприятие е, има случаи, в които преработва данни не на случайен принцип. В мотив 13 от Прамбила се взема предвид конкретното положение на микропредприятията и малките и средни предприятия. Разполагаме с член 35 но както обясних, реално не член 30 алинея пета, но както обясних, той не е достатъчен. Трябва да вземем предвид а, конкретните потребности на ма... микропредприятията, малките и средни предприятия а, по приложението. На трудностите ще възникна след 25 март. Ето това е уебсайта, всеки си е, е свършил своята работа. Нека да видим е, какво публикува Белгийската комисия за е, личните данни. Аз съм бългиец и това е единствената причина, поради която избирам белгийския сайт. Ето, ще видите какво пише тук защо не можем да отговорим, защо все още не можем да отговорим на всичките ви въпроси. Виждате, това е четвъртата, а, четвъртия линк тук. И като го натиснете, се вижда защо. Вижда се отговор на този въпрос. Това е на 23 април, преди няколко дена. Защо Белгийския орган за защита на данните не може да отговори на всичките ни въпроси? Ами защото все още работата продължава и последиците все още не са известни. Това е по думите на самите органи за защита на личните данни. Така че не сме го казали ние. Вчера а, ние заедно с а, а, Хотрек, представляващи туристическата индустрия и е европейските камери. Изпратихме писмо към, до комисаря Вера Юрова, в което искаме период на изключение от една година за малките и средни предприятия. Междувременно през този период искаме държавите членки да предоставят повече техническа помощ на малките и средни предприятия, по-ясни съвети и ако има нарушения, да се издават предупреждения, но не и санкции, за да се помогне да се въведат правилата правилно. В много страни нашите организации членки са направили същото, а именно изискали са от правителството да изиска да има такъв период на изключение. Времето ми приключва, но нека да направя още един коментар. Надявам се, че този парламент и националните парламенти ще ни помогнат, е, подкрепяйки искането за период е, на изключение. Благодаря. Следващия оратор е Паскал Гели. Благодаря. Дами и господа, европейски депутати, национални депутати, искам да ви благодаря. Благодаря на комисията Либе, че ми дава тази възможност да ви обясня програмата ни за спазване на общия регламент трябва да кажа и какво работи, и какво не сработва. Надявам се да не прозвуча провокативно. Ще започна с положителните бележки началото. Какво работи? Искам да ви поздравя. Благодарение на усилената ви работа, защитаната на данните получава изключително голямо внимание – тя е сред водещите такива на действията за спазване. И така, нека ви кажа няколко думи за моето дружество Schneider Electric. Ние сме водеща фирма и сме компания, която работи с други бизнеси, а не с физически лица. Работим 27-те, 28-те, е, извинете, държави членки. Ние сме глобална, имаме 40 000 служители в Европа, 140 000 по света. За нас защита на данните е нещо много сериозно. Гледаме с ентусиазъм на тази тема. Следващите 8 минути и 30 секунди ще обясня програмата ни за да видите как големите дружества спазват този регламент или изобщо защитата на данните. Цифровите отдели и правните отдели изготвиха тези програми. Лидери, двама, бяха помолени да създадат програма и да правят съответни доклади за напредъка. Как сме организирани? Имаме централен екип в щаб-квартирата ни. Той отговаря за това да се изготви програмата и тя оттам тръгва към останалата част. Има политики и след това помагаме на 27-те държави членки да изпълнят тази програма. В всяка една от държавите членки, имаме и Европейската економическа зона включена, така че са повече, искаме да създаде всяка, т.е. да назначи всяка програма свой менеджер и това, което наричаме чемпион или шампион. След това инструкциите им се изпращат и трябва да ги изпълняват. Знам, че за МСП е различно, за, имайки предвид нашия размер, имаме около 300 човека, които работят пряко по тази програма за изпълнение. Нашата програма за изпълнение работи по различни потоци които са свързани с задължения, които пък проистичат от текста на общия регламент. Няма да навлеза във всички потоци, но нека да ви кажа за какво става дума най-общо. На първо място изграждане на една организация, която да спазва този регламент. Първо назначаваме лице, което отговаря за данните и защитата на данните. Този, това лице трябва да бъде достъпно от всички останали. Това иска от нас и комитета по член 29. Имаме кореспонденти във всяка държава. Тяхната мисия е да се спазват правилата, да има достъп до тях да говорят местния език. И аз говоря всяка седмица с тях, за да съм сигурна, че изпълняват мисията си. Освен това, имаме комитет по съхранение на поверителна лична информация. Така може да се дават указания по всички наши политики. Втория, втората тема, по която работим е комуникацията. Изпратили сме на всички информация. Всички знаят какво означава съкръщението. Общ регламент за защита на данните. Имаме и форум. Там могат да се задават въпроси. когато се повтарят въпроси и създаваме секцията често задавани въпроси. Продължаваме да я обогатяваме. Направили сме също и е, един наръчник за тези, които изпълняват. Вътре има дефиниции, определения за това как се изготвят тези неща, как се попълват регистрите, как се изготвят е, е, договори и така нататък. Мисля, че времето ми изтича. Друго важно начинание е запълването на регистъра. Ние сме задължени. Тоест, изградили сме рамката. Имаме регистър на процесите. Започнахме от а, матрицата на френския орган и след това обогатихме процеса. След това всяка държава трябва да изготви свой подход и получаваме редовни доклади и следим какво се случва, обучаваме служителите. Освен това, се прави оценка на въздействието на защитата на данните. Тази програма е много по-голяма от това, което описах. Изграждат се списъци с необходими действия, политики, Имаме политика защита на данните в групи. Това е една глобална политика. Друго важно усилие е намирането на инструментариум. Работим в Excel обикновено, но това не е много ефективно и ефикасно, поради което много дружества се опитват да намерят доставчици, е, за да може по-лесно да намерят инструменти, по които работят, е, различни инструменти за форматиране на данни, за намиране на данни, за обработка. За момента няма идеален инструмент, но ние се опитваме да работим в тази посока. Оставят ми само няколко минути и искам да покажа какво не работи добре. Ще засегна само един елемент. Ако трябва да бъда напълно честна, едно от основните обещания не се изпълнява. Обещахте ни, след като изградите рамка за защита на личните данни в Европа, че ще бъде по-лесно бизнеса да търгува в единния пазар. И ние не смятаме, че това се случва. Ние имаме в Франция едно многолисно тесто, Милфьой. Ето това многолисно тесто много напомня на това. Има национални права, един слой, общия регламент, друг слой. националната, примерно, възраст за малолетни може да се промени. Има други изключения, които осложняват живота ни. териториалното приложение може да е съвсем различно и тогава нещата още повече се осложняват. И освен това, когато има национални различия, които отиват отвъд разрешеното от общия регламент, нещата стават още по-сложни. След това има различни тълкования и всички органи последните години искат е, да запазят националното тълкование. След това има указания от всеки национален орган по общия регламент. Представете си, че черните списъци на съответните отговорници в държавите членки са различни. Аз как да се справя с това, когато работя в много държави? Когато изграждам политики, имам нужда от последователни правила, които да почиват върху консенсус постигнат в Европа. Не може да имам 28 различни гласа. Имам нужда от една политика, която да изпълнявам за моята ИКТ система, тъй като моята информационна система е една в дружеството. Надявам се да ни помогнете да направим така, че защитата на данните да е ефективна и ефикасна. Thank you very much. Um... Благодаря. Благодаря за интересните изказвания и сега предстои дебат. Ще го организираме по същия начин, както по-рано. Първо ще дам думата на двама депутати от национални парламенти и след това един от европейския, докато не се изчерпа целият списък. Ако искате да се изкажете, моля, попълнете жълтия формуляр. Господин Козболи от Гърция е първи. Заповядайте. Oh, Госпожа, извинете. Поли, Пройдре. Благодаря, господин председател. Още в първия панел говорихме за подготовката и а, непосредствено предстоящото приложение. Съгласихме се, че много от нещата все още не са свършени. Всички искаме да има хармонизация, но нека да ви разкажа нещо за Гърция във връзка с едно изследване на Гръцката индустриална камера от месец февруари. Ще цитирам някои резултати от това изследване. Всяко четвърта фирма в Гърция изобщо не знае за новия регламент. Процентът нараства при малките предприятия. Не са запознати с регламента а, някои от тях дори отговарят, че не боравят, нищо не им говори понятието лични данни. И всяко едно от четири предприятия признава, че не се придържа към регламента. 57% заявяват, че участи се придържат. 8 от 10 предприятия признават, че са зле подготвени за прилагането. Около 40 000 евро са разходите за адаптиране към разпоредбите, така че ще мине време, докато фирмите се а, приспособят и докато се убедят, че регламентът е необходим. Гръцките малки и средни предприятия най-вече тък му излизат от една доста продължителна криза, и изпитват големи затруднения. Така че фирмите трябва да бъдат убедени, че е важно да се развие култура на защитата на личните данни което ще бъде и преимущество в конкуренцията за предприятията. Така че трябва да ги, да, ги, да ги убедим, че трябва да инвестират и за обучение на персонала, и за а, информация за правата на хората. Има разлики, казахме го вече, между големите и малките предприятия. Не винаги условията са равни лице за защита на данните в дадено предприятие зависи е, от размера на предприятието, така че различията са огромни. Не, господин Хендрикс каза, мисля, че на практика е, всъщност различия няма. Но мисля, че членове 29 и 35 предвиждат доста съществени различия. Нека да не всяваме паника сред фирмите. Мисля, че изводът от всичко казано до тук е, че е необходима информационна кампания, просветителска кампания. Надзорните органи. У нас, например, надзорния орган по защитата на данните е независим. Такива надзорни органи трябва да си сътрудничат с браншовите сдружения и да проведат широка информационна кампания за да се, и да създадат условия за подпомагане на предприятията да спазват разпоредби. Следващият оратор е от Испания. Gracias, presidente. Confieso... Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че съм малко удивен от а, е, чутото. Чух, например, че директивата за защита на данните трябва да се прилага и по отношение на малки и средни предприятия. Тоест, е, влиза в сила нова рамка за е, защитата на данните, като се пренебрегва факта, че е имало 20 години европейска директива, която пряко се прилага от предприятията, от малките и средни предприятия. Т.е. не се предвижда някакво ново законодателство за държавите по отношение на разпоредбите, спазвани от фирмите през последните 20 години. Т.е. ние не започваме от нулата, имаме и минало, така че не смятам, че е уместно да всяваме паника или да наблягаме само на нововъведенията – от прилагането на директивата, административното бреме и така нататък. В, на, на вебсайта, например в Испания на надзорния орган, има а, линк към опътвания за опътване към малките и средни предприятия. Тъй, че не смятам, че нововъведението е нещо коренно различно. За някои е, страни, може би, новото е, че ще има и санкции и глоби е, е, нека да го наречем педагогиката на санкциите. Това е единственото ново. Мисля, че това е важен инструмент, който да се прилага по хармонизиран начин. Но нека да не плашим хората, защото това прозира аз от изказванията. Защото тук говорим за потенциални санкции за МСП, които обаче са а, така пропорционално предвидени за тях. Предвиждат се и мерки от е, друг вид. Така че не е необходимо чак толкова прекалено да се тревожим, да искаме едногодишен е, пробен срок или гратисен срок. Такъв срок се предвижда само когато някой няма възможност да прилага дадена разпоредба. Не бива да създаваме излишни изключения. И още нещо. В първото изказване, например, стана дума за следното. Има един от аспектите на новия рекламент, а имен, който е много радостен, а именно универсалност на европейските разпоредби. Това е важно не само за Европа, а и в световен мащаб по отношение на стандартите за защита на данните. Онова, което трябва да се направи е комисията е, по защита на данните е, да положи усилия така, че стандартите да се универсализират не само по отношение на европейските държави и то реално. Um... Благодаря. Госпожа Кораца Билт от НП. Добре дошли на посетителите, поканени от нея. Те са от Швеция. Добре дошли. Радвам се, че сте тук. Заповядайте. Благодаря, Ян. Благодаря за работата по това историческо законодателство, което ще заде световните стандарти, най-високите в света, за защита на данните и съхранение на такива данни. Изключително важно е това и за цифровия пазар, и за цялата ни работа за европейската економика, и за да бъде тя конкурентна. Аз съм сред онези, които се радват, че има такова едно събитие в комисията Либе, комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите. Винаги съм се опитвала да имаме по-балансиран подход. Не мисля, че сме го постигнали. Смятам, че не успяхме да дадем правна сигурност, да дадем ясни правила единни, единни правила. И всъщност поради тази причина променихме предишната директива. И смятам, че факта, че не ни е ясно финансирането. Имаме родителски организации, които не знаят какво да правят. Хората не знаят какво да правят с бизнес картите си. Малките хотели не знаят дали могат да, да изпращат а, летните си оферти а, на адресите, с които разполагат. А, хората искат да постъпят правилно, но не знаят как да постъпят все още. Онези, които печелят, всъщност са консултантите, защото това е златна мина за консултантите. Не трябва да е така. Шведска компания каза, че са похарчили 5 милиона евро – Google, Facebook и такива мастодонти нямат проблем. Те ви изпращат мейл и ви казват какво ще направят. Но древните фирми, европейците са тези, които не могат да се справят. People... които са засегнати. И не трябва да осложняваме нещата. Указанията пристигнаха по-късно, информация няма. Вие водихте преговори с съвета и знаете. Всичко почива върху изключенията, защото само така можехме да постигнем съгласие с съвета. Безпокоиме иноваторството. Дружество като Spotify нямаше да се развие така, както се разви, ако съществуваше по-рано този регламент. Силно се надявам, че комитета по член 29 няма да тълкува толкова строго нещата, че ще има единно прилагане в Съюза, защото в момента това е неясно. Това разбива единния пазар и дава възможност за такъв. И се надявам поне в началото да има положително отношение към дружества, които искат да постъпят правилно, но все още не знаят как. Благодаря. Thank you very much. Um, because he has to leave before 12. Колегата трябва да си тръгне преди 12 и затова ще дам думата на колегата Агилар от Селиста и Демократите и след това на националните парламенти. Много благодаря за тази възможност да кажа няколко думи за естеството на днешното ни събиране. Задействахме този интерпарламентарен или междупарламентарен комитет и неговата среща, имайки предвид Лисабонския договор не само за да споделим своите безпокойства, но и да покажем, че сме ангажирани е, с европейското законотворчество и неговото създаване. Затова трябва да работят заедно националните парламенти и Европейския парламент. Така европейското законодателство най-накрая може да бъде приложено. Ние си изиграхме ролята, приехме този пакет, защита на данните. И това е пакет, повтарям го, тъй като това е регламент, това е директива, насочени към правоприлагащите агенции, чиято задача е да разследват и да преследват а, престъпни деяния. Втората част от пакета все още е директива, но първата не е. Тя е регламент. И това е нещо различно. Регламентът е пряко приложим. Гражданите трябва да знаят, че могат да използват националната съдебна система, за да са сигурни, че се спазват правилата. Обаче, като регламент, това отнема част от работата на държавите членки. Не се изключва изпълнението на реформи. Националното законодателство след влизането на този регламент в сила. На второ място това е регламент, той не е насочен само към властите, но към частния сектор, включително МСП. Тук се крие известна ирония. При приемането на това законодателство ние знаехме, че мастодонтите в тази, е, в интернет ще тръгнат срещу нас. Ние го знаехме. Знаехме, че ще се изправим срещу силната опозиция на Google, на Амазон, на всички гиганти, които се вълнуват от тези е, разпоредби, които обсъждаме тук в Европейския парламент. Тъй като това засяга и МСП. Има неясноти, свързани с администраторите, с об, обработващите администратори в МСТП. Това обаче не означава, че ние ще спрем на 25 май. Какво можем да направим? Казахме на комисията, че разбираме тези недостатъци и налагането на глоби. Нужна обаче просветна дейност. Малките и средни предприятия трябва да могат да разберат какво се случва. Нужни са кампании, просветни кампании, инвестиции в основните права, защото в крайна сметка става дума за основни права, за основни права. Основните права не могат да бъдат поставени под въпрос. Има харта, пряко приложимо, член 16, Осми член от хартата за основните права на европейските граждани. Така че те не подлежат по никакъв начин на обсъждане. Индустриалните камери, промишлените палати, държавното управление трябва да се занимават с това. И всички трябва да работят, за да се задейства това законодателство и да бъде приложено то в рамките на а, крайния срок за неговото прилагане 25 май. Ние направихме всичко възможно и ще продължим да правим. А ново законодателство, което бе в парламента, сътрудничество, разбира се, и ангажимент на държавите членки. Следващия оратор е от Малта. Much, um... Благодаря. Получавам информация от малки дружества по повод на дебата ни днес. Много интересно послание получих, в което пише, че съответният човек се притеснява от това, че се превръща този регламент в някакво чудовище, което се използва, за да плаши хората. Трябва да слушаме малките и средни предприятия, което казват така. Една от големите грешки, които направихме, че не слушаме тревогите на гражданите. Чул господин Хендрикс. Трябва да има споделяне. Малките и средни предприятия трябва да разберат, че това не е Армагедон за техния бизнес. Това е много важно. трябва да се разбере какво мислят гражданите. Гражданите трябва да са запознати с правата си. Ние много бързо натискаме бутона Съгласен съм, без да сме изчели дребния шрифт. Просто прескачаме много страници и натискаме бутона, тъй като не ни интересува какво пише. Има хора, които се съгласяват, и това сме всички ние, без да знаем с какво съгласяваме, и някои, които манипулират. И това не са МСП. МСП са малки дружества, ги познаваме, те се познават, те предоставят услуга, която не е стандартизирана. И за тях не е от интерес да манипулират. Това, което трябва да ни интересува, е да третираме по различен начин малките и големи дружества – това, което това може да помогне да тръгнат нещата напред. Колегата от Испания каза, има законодателство, то вече съществува. Да и не, защото настъпват промени. Ако нямаше промени, нямаше да променяме законодателството за адаптации, така че има. Да, някои не са прилагали всичко до край, други са го приложили, но Ние сме страна с малки дружества и мисля, че всички малки и средни предприятия имат отлични намерения. Те искат да се адаптират. Нека да услуж... не осложняваме живота за тях. Нека да упростяваме. Нека да упростим цялата система. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Фуре от Белгия. Благодаря, председателю. Както ни припомнихте, ние сме в началото на един процес. Много е важно да съпътстваме дружествата, за да може да се направи след това и оценка на този регламент. Опитът на дружества като Ubisoft и General Electric, които са и тук, и из цяла Европа, ще ни помогнат е, по-лесно да приложим и по-ефикасно и по-хармонизирано да приложим този регламент и да еволюира прилагането с времето. Смятам, че трябва да използваме тяхната експертиза и не само тяхната, на малки, на големи дружества, защото това ще ни даде възможност да заложим репери на ниво изпълнение и прилагане в европейските държави. Интересуваме връзката между дружествата и съответните организации защита на данните. Смятам, че е много важно да видим как тези отношения между органа защита на данните и дружеството се изпълняват на европейско ниво. Независимо колко голямо дружеството, малко, средно, голямо. Вие гледате на целия Европейски съюз и затова ще бъде интересно да чуем какво мислите и е, по този въпрос. Това беше първият ми въпрос за бъдещите и настоящи отношения с органа защита на данните. Вие говорихте за различните инструменти. Може ли да споменете някои практики, перспективи за тези инструменти, които да се, от които да се възползват всички, тъй като имате много опит. Последният ми въпрос е свързан с европейската цифрова суверен... европейска цифрова суверенитет. Смятате ли, че този суверенитет ще бъде подсилен от общия регламент? Това са трите въпроса, председателю, които исках да задам. Благодаря. Тъжди оратор, госпожа Стивенс от ЕКРЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Искам да благодаря първо на участниците в панела. Да, основният регламент естествено, че ще породи последствия за нашите фирми. Много от тях сериозни особено за МСП. Преди две е, седмици в един фламандски вестник имаше статия, в която е, е, се е, бяха анкетирани МСП, за да се види колко от тях са информирани за новото законодателство. Всяко трето предприятие знаеше за какво става въпрос. Тоест страшно много малки предприятия изобщо не знаеха какво трябва да правят, а сме пред прага на крайния срок. Разбира се, че е, трябва да има защита на данните, но същевременно не бива да има бюрократично бреме за средното съсловие. Не само предприятията носят отговорност за прилагането на разпоредбите, а и ние самите. Предприятията трябва да получат под една или друга форма помощ, за да могат реформите да са наистина полезни. Uh... Много благодаря. Следващия оратор е от Польша. Much, uh, Благодаря, председателю. Остават 10 дни до официалното стартиране на общия регламент в Европа. Трябва да призная, че се притеснявам, че ще имаме провал като Европа в опита си да наложим една обща рамка защита на данните. Ана Мария Корат Билт изрази тревоги и аз съм съгласен с нея. Що се отнася до това, как консултационните, извинете, конс, фирмите, които дават консултации, ще изкарат милиарди от това. А, ние обаче наказваме малките фирми те няма да успеят. Оказва се, както каза дъщеря ми с нощо, че когато се проверява списъка на присъстващите, ще се казва номера на детето в училището а не а, името на детето. Трябва да обясним какво означава това за малките дружества. Казаха моите приятели, че може би този звяр не е толкова страшен, колкото се описва. И може би онези като консултантите създават целият този проблем и страх. Нужна е паневропейска кампания, която да обясни, че искаме единна рамка. Всички това искаме. И дружествата, и хората. Тази пан Европейска кампания трябва да бъде съвсем ясна. Защото малките и средни предприятия няма да имат време да изчитат целият език с терминология и така нататък. Всичко трябва да е казано просто и ясно. Благодаря. Госпожа Ения от Франция. Благодаря. Смятам, че е много важно да се говори с дружествата, особено за парламентаристите е важно това. Трябва да можем да изслушаме трудностите, пред които сте изправени, особено що се отнася до този важен текст. Смятам, че е малко провокативно да говорим за това като за текст за Google, за текст, който не е насочен към МСП. Не мисля, че ще бъдат много щастливи Facebook и Google и така и Amazon от този текст. Ще се върна на това, което казах по-рано. Вие говорите за големината на предприятията. Добре. Но е нужно да се види нивото на риска. Често този риск не е свързан с това голямо ли или не предприятието. Имате стартъпове, които искат да започнат да работят по профилиране, по разработване на приложения или да работят с големи бази данни, big data. Те са 3-4 човека, да речем. Но риска там е много по-голям. Затова смятам, че трябва да дадем тази информация и да дедраматизираме подхода. Защото много от консултантите създават тази драматизация, които смятат, че ще извлекат полза от, от текста, от прилагането му. Искат да си укрепят бизнеса. Нормално. Що се отнася до отговорността, която имаме пред предприятията и особено най-малките, изключително важно е да разберем това, което ги безпокои. Много още трябва да се работи на ниво комуникация и да се разбере какви са основите и как да се гледа на текста като цяло. Благодаря. И аз ви благодаря. И така, изчерпахме списъка на ораторите. И сега ви давам думата за заключения, за отговори. Може би да спомена това, което се каза. Размерът на дружествата сам по себе си не е основният въпрос. Всичко зависи от риска. Може да кажете нещо повече по този въпрос. Може да коментирате по всичко, което бе казано, разбира се. Може би в същия ред. Започваме с господин Хан. Ще отговоря на вашия въпрос, който е свързан с, с връзките ни с организациите защита на данните. Както ви обяснихте, идеята е да имаме подход, който да е глобален и който да зачита в максимална степен правата на служителите и на онези, които играят с нашите игри. Не говорим само за Европа, за целия свят. Нашето седалище е в Париж или до Париж. Що се отнася до третирането на лични данни, трябва да спазваме френското законодателство и там се вземат тези решения. Имаме съответно дружество, което се занимава с това и не би трябвало да се допуска създаването на някакви фалшиви райове или е, места, където се третира съвсем свободно, а не спазвайки законодателството, е, личните данни какво сме направили, за да укрепим а, връзките си с този орган. Много данни на играчи третираме или обработваме. А, това е важно, за да им отговорим повече на очакванията. 5 милиарда играчи очакваме. И затова е важно да имаме добри отношения с регулатора. Какво направихме? Отворихме вратите си Органът дойде при нас. Видяха, че имаме повече от трима души, които отговарят за това. Някои питаха какво стана, контрол ли дойде, инспекция ли, какво се случва. Но в крайна сметка всички разбраха, че е интерес на всички да се разбираме по-добре. Обяснихме на регулатора, какви са нашите нужди, зададахме въпроси, е, за да можем по-добре да прилагаме този регламент. Проведахме открит дебат. Сложни са нещата за МСП. Казахте, чакаме 25 години. Някои от нас не чакаме 25 години, за да спазваме личните, опазваме личните данни. Ако взема пример с Франция, от 2004 година имаше много малки наказания до тогава, а сега вече има много високи наказания за онези, които не спазват правилата за защита на личните данни. Идеята е максимално да бъдат спазвани те, за да има доверие у гражданите. Трябва да се обърне този подход на ограниченията и всъщност това да се превърне в един подход, който да ни даде конкуренция. Има суверенитет европейски, национален и цифров. И аз мисля, че това прави регламента. Той иска да подсили суверенитет на националните актьори, а, националните действащи лица. Някои, които са извън, казват, ние сме извън Европа, офисите ни са отвъд Европа, но съда им каза не. Независимо дали сте вътре или в Европейски съюз, трябва да спазвате Европейската директива, която вече е регламент – това има положително въздействие, тъй като всички са равни. защото много трудно се налагаха санкции, ако някой е извън Европейския съюз. Бюджета на органите на защита на данните трябва да бъде подсилен. Те трябва този орган работи много, работата им се увеличава, особено сега с този регламент. Трябва да могат достатъчно да съветват всички. И смятам, че нямат достатъчно щатен състав, нямат достатъчно средства, трябва да се е, дадат повече средства на тези органи, за да изпълняват е, дейността си и правомощията си. Господин Хендрикс, благодаря. Нямаше въпрос към мен но имаше много коментари. Искам да отговоря на господин Ламбардо от Испания. В самото начало казах, че като МСП ние спазваме законовия ред. МСП трябва да спазва законодателството. Имаме критики, добре, но регламента съществува, трябва да се спазва. Има доста изключения за МСП, но ние не сме изключението, ние сме правилото. Искаме законодателство, което е направено така, че да отговаря на размера на МСП. И това е нещо различно това законодателство не е направено за размера на МСП. Що се отнася до общия регламент, винаги сме казвали, че тук не трябва да има изключения за малките и микропредприятията, защото всичко зависи от риска. В едно микропредприятие може да има рискове. Това е важно. Ако се прави законодателство, това законодателство трябва да е направено така, че всички да могат да го спазват. Казахте нищо ново. Нищо ново. Госпожа Кораца Билд каза, че това е исторически регламент. Някой друг депутат в Европейския парламент каза, работихме много по този регламент. Ако нищо не е ново, защо сте работили толкова дълго? Ако е, няма нищо ново, Защо не са готови указанията на комитета по член 29? Защо просто не са копирали и залепили старите указания? Защо не са готови държавите членки? Единственото, което искаме е следното. Текст, който да обясни регламента, не е готов. Няма такъв текст. Текстовете не са готови. Не може да се очаква от малко предприятие да е готов. Не искаме изключения. През идните месеци отново всички, които се занимават с лични данни, трябва да продължават да информират, да дават предупреждения, както и при други политики. Не се налага глоба, когато има наказание веднага. Като надзорник трябва да помогнеш да се спазва законодателството. Това искаме. Този регламент трябва да бъде спазван. Трябва да признаете, че текстът не е готов и затова няма как да е готов. Към госпожа Стивенс. Казахте една трета. Данните на белските организации казват, че 15% от предприятията в Белгия са готови Испания каталанската организация казва, че само 25% от МСП са готови. Имаше кампании в Испания, в Каталуния, заедно с органите защита на данните. Но някои текстове не са готови, за да бъдат тълкувани. Някой друг каза, чух, някой викаше отзад, трябва да прочитат законодателството. Съжалявай, съжалявам. Нашите предприячи работят 65 часа в седмицата за да си ръководят бизнеса и за да предоставят работни места. Така че минималното, което може да очакваме от обществените власти е опростен текст на езика на хората. Но обаче и превода, писмения превод дори не е готов. Благодаря. Thank you very much. And uh, finally, Miss Uh, Благодаря много. Госпожа Гели, заповядайте. Много добре разбирам вашата фрустрация. Работили сте по един текст през 1995 година, след това по-късно, дали сте две години за фирмите а, и за обществения а, отрасъл да приложите един текст, обаче смятате, че не са готови. Питате защо е така. тук ще се изкажа в контекст на работата си като заместник председател на Френската асоциация за защита на данните. През последните 20 години сме натрупати опит. и постепенно се постига все по-добро спазване на правилата. Това се вижда ясно през последните 8 години има увеличение в броя на назначените лица, отговорни за защита на данните, особено през последните 6 месеца. Нека да ви дам един пример. В края на миналата година имахме 2000 и 600 е, члена във Франция, сега има 3600 члена, т.е. увеличава се интереса. Става ясно, че има нужда от, от е, специалисти за защита на данните. Защо това не е приоритет за публичния сектор? Ами защото економиката не се развива добре, приоритетите са другаде, има недостатъчно познание, ако трябва да се анализира даден вебсайт, за да се види спазва ли изискванията, това отнема доста време и в крайна сметка пак може да се стигне до грешно заключение. Затова трябва да разберем защо е трудно приложението, липса на информация, страх да не се направят грешки. Е, разбира се, е, че се чакат насоки. Не винаги е задължително да се чакат насоки, но ако се чакат насоки, е, може да се окаже, че някой работи и по собствено осмотрение и това не винаги води до е, достатъчно добри резултати. Трябва ли да обвиняваме фирмите, които не успяват да се справят и а, също органите, и които казват не се справяме, как, как да го направим. Аз бих предпочела да се обърнат а, към съветниците и да кажат а, помогнете ни сега да въведем достатъчно добри мерки, а не да се крият предпочитам такъв проактивен подход, за да им се помогне да постигнат спазване на изискванията от тук нататък, дори да са малко закъснели. това е за мен правилният подход. Питахте как поддържаме отношенията си с органите за защита на данните. Ами, за нас е много важно да си сътрудничим тясно с тях, защото искаме е, те да разберат нашите безпокойства и искаме да споделим натрупаната добра практика. Искаме и те да споделят опита си. Големите фирми винаги са били движещите сили. Те са създавали моделите на работа и по този начин помагат за напредъка на защитата на данните. Това е нещо, което виждам съвсем ясно. Като заместник председател на Френската асоциация за защита на данните. Много е важно да има водещ орган по защита на данните и този тип система е подходяща. Все още не знаем как ще протичат отношенията с органите за защита на данните на останалите държави членки. И въпросът е с кого си комуникираме дали само с френските органи или в някакъв момент въвеждаме нови правила и трябва да разговаряме и с други държави членки. Що се отнася до инструментите, с които разполагаме? Важно е да се използват инструменти, особено когато се разработват регистри, е, които да са на много езици. Много често има дадена информационна система, която не е само местна. И е добре да може да има много езици, за да може да се обменя информацията и с други страни. Да се попълва регистъра и информацията да е достъпна и за останалите страни. Тоест, трябва да има информация на всички езици. Използвахме инструмента на КНИЛ за оценка на защитата на данните и знам, че и много други доставчици са го използвали. Благодаря. Има едно искане за изказване. Получавате думата, но само за една минута. Благодаря, господин председател. А, доста интересни неща чухме. Може би нещо не съм обяснил добре, обаче, когато казах, че а, регламентът не е някаква абсолютна новост. Не, това беше само част от а, моята аргументация. Не съм казал, че няма нововъведения. Казал, казах, че за МСП няма такива защото МСП трябва да гарантират правото за, за, на заличаване, на достъп, на информация и прочие, и прочие опазване на поверителността на информацията. Всичко това беше записано в действащата директива, т.е. имаме 23 годишна история, от която можем да се получим и, и тези неща са отразени в регламента едно към едно. Правото да бъдеш забравен, например, то съществува от много отдавна. Затова пак повтарям, че не трябва да всяваме прекален страх. Uh, Благодаря много. Мисля, че беше много важен днешният ни разговор. Бяха изложени множество идеи за по-добро свързане на малките и средни предприятия, гражданите и регулиращите органи. Нека да направя само един коментар за насоките, за тълкованието на насоките и кампен, кампаниите, информационните кампании, които се изискват. няма как това да стане без ресурси. И и затова не, не може просто да се обвиняват органите за защита на данните, тъй като те може просто да не разполагат за съответния бюджет. И всъщност е задача на определящите бюджета да предоставят такива ресурси. Това е важен елемент, който трябва да запомним от днешното ни разискване. И мисля, че е съвсем естествено органите за защита на данните при началото на периода на прилагане да а, не вземат решение за твърде строги санкции срещу фирми, които се опитват и правят всичко възможно да спазят правилата. Също времено сме гласували по това право и то влиза в сила на 25 май. Благодаря ви много а, сега на третия етаж на сградата. Можете да се качите по стълбите ам, и или с сансьора. Ще има обяд и след това в 14 часа продължаваме. Благодаря ви много. Приятен обяд!